Buongiorno a tutti, possiamo prendere posto, cominciare subito i nostri lavori. Добър ден. Започваме нашата работа. Моля, заемете местата си. Имаме доста натоварена програма. На обяд имаме среща с господин Тригер на комисар и трябва да спазваме графикът, който сме си определили. Имаме изключително важен дебат за малките и средни предприятия. И в нашата комисия работим много по това досие. Знаеме какво представляват малките и средните предприятия, тъй че тази сутрин днешното ни събрание е много важно, за да задълбочи работата, с която извършваме с господин Любик и други колеги. Ще чуем господин Лоу, председател на Баварската камера на промишлеността. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на немски. Дами и господа, депутати, дами и господа, е, часовника съм си го сложил на маста, така че ще се опитам да спазвам 10 минути, които са ми отредени. Ще ви говоря за практични аспекти на работата, която беше извършена от мрежата Enterprise Europe в Бавария. И виждаме, че програмите на Европейския съюз трябва наистина да бъдат крайъгълни камъни, които да ни позволят да напредваме. Още повече, че в момента изживяваме тази финансово-економическа криза защото малките и средните предприятия са наистина гръбначния стоп на Европейския съюз, много важно за хоризонт 2020 година, но нас днес ни занимава програмата Косме. Нашият практически опит е, в е, нашата мрежа, сме 10 партньори в Бавария, има 6 камери, други организации, има партньори, които идват от е, иновация и научно-изследователска дейност, както и интернационализацията за малките и средни предприятия са неща, които са изключително важни. Много е важно да поддържаме предприятията, за да може те да се справят с всичко това. Те трябва да работят в рамките на кохерентни програми и ни, си се иска те да бъдат още по-добри след 2014 година. Що се отнася а, за, до нашата мрежа, услугите, които предлагаме в момента са в различни посоки, научно-изследователска дейност, развитие, но също така интернационализация, а и предприятията, които най-добре се справят, у нас работят много в чужбина. Мрежата Бавария също е, е призната не само предприятията, но също и администрацията и политическия свят. И за това Бавария, например, има 18 клъстери, е, обновени иновации, ние работим много сериозно по тях. Във всеки клъстър иновации се говори за интернационализацията също. Не е необходимо да крия, че в е, Бавария ние сътрудничим хармонично с всички партньори и нови, и нови партньори включително. Проектите за иновации за бъдеще ще бъдат включени в е, програмата Хоризонт 2020 е, и прехвърлянето на технологии, което е изключително важно за малките и средни предприятия, трябва да си остане в рамките на Косме. Това е нещо, което желаем, разбира се, желаем да няма загуби, да няма проблеми, дори и компетенциите да са в ръцете на различни регионални дирекции, но всичко трябва да бъде а, без проблеми. И проблемите на транспониране, ние не можем да позволим да има такива проблеми, защото това е, от това зависи съществуването на малките и средните предприятия. Мрежата Enterprise Europe има проблеми, защото често нашите партньори, и нашите предприятия не знаят към кой да се обърнат, ако парите идват от различни източници. Те не знаят много добре с кой да говорят, с кой трябва да установят контакти. Това е нещо, което трябва да се избегне за бъдеще и всеки трябва да знае към кой да се обърне. Важно е, ако искаме да помогнем на малките и средни предприятия, това е да взимаме на сериозно тези ресурси, да ги признаваме не трябва само политиката в ползата на малките и средни предприятия да остане в, на, на хартия. И затова искам да говоря за проблемите с бюджети, бюджетирането, което е бюджетирането е нещо много важно. 0,24% от финансовата рамка, многогодишна финансова рамка, може би е недостатъчно за косми. Ако се разхвърля това за всичките дейности, стигам до 0,04% и може да се запитаме дали това действително е някаква помощ за МСП. Това е приоритет все пак. Що се отнася до дейностите, възможности за финансиране за МСП, да могат те да получат тези кредити, това е нещо също много вярно. Трябва да се държи сметка за в бъдеще е, за този проблем. Много предполож... предложения бяха направени. А, е, в... Имаше и документ по този повод. Това, което е много важно за нас тук, на, всъщност на място, е да държим сметка за различните регионални дейности. Тези кръгли маси, съвещания с банките за помощ на институциите на място трябва да продължат трябва да продължим да ги организираме и трябва това нещо да се счита за приоритет за в бъдеще също. Не е възможно това нещо да се решава в Брюксел, а местните власти и организации да не казват нищо. След това финансирането е изключително много важно, но разбира се, трябва да се определят всички подробности, защото всички партньори, като помагат на малки и средни предприятия, не са само банки. Не, не всички умеят да е, работят с тези инструменти, така че трябва да видим как ще стоят нещата за в бъдеще. Що се отнася до предприятията и това е един много чувствителен въпрос. Това не е свързано само с проблемите на финансиране, но това изисква също и а, доверие. Така че и за бъдеще трябва да внимаваме това нещо да се запази. Което е важно за нас е интернационализацията, редом с иновацията и развойната и научно-изследователска дейност. Това е един от основните стълбове на нашата мрежа. И бих искал да ви представя нашите идеи. Вътрешните пазари са много важни за МСП в, за Европейския съюз. Може би не, но за МСП най-важният пазар е Австрия, примерно, за баварските предприятия. Понеко път има някои сериозни препятствия, които трябва да се справим, когато се продава в друга страна, дори да е съседна. По някой път пречките са също толкова сериозни, колкото когато се изнаха към тези страни. Така че въпросът е да се разбере кой какво ще прави за в бъдеще. Не трябва да се създават нови структури, да има конкурентни отношения между тези нови организации или структури и структурите, които вече съществуват, като например достанните камери и това, което е изградено на място. Много важно е също и за в бъдеще е, това нещо трябва да го имаме предвид. Не трябва също да има различни правила, съобразно е, регионите и е, Мрежата Enterprise е много важна структура в помощ на МСП. Ние работим на място. Може да установяваме прека връзка с предприятията и нещата трябва да останат така защото за идеята за интернационализация най-важното е да бъдем колкото може по-близо до предприятията, да помагаме, да организираме на място, да осигуряваме консултации в самите предприятия даже. Това е нещо много важно. И тук е, инструментите, с които разполагаме в момента, Impact Assessment, така го наричаме, Impact Indicators, това не е достатъчно като набор инструменти. Мисля, че слагаме твърде много ударението върху външния аспект, споразуменията за партньорство и се питаме за бъдеще дали не може нещата да работят по по-добър начин, по друг начин. Тоест, дали не може да се дава думата на предприятията и да се базираме на конкретни цифри, а не на споразуменията за партньорство, защото е, не винаги такова, тия споразумения за партньорство са най-доброто за малките и средни предприятия. Ще видим за следващ, за до 2013-2014 година как ще се развият нещата, но не си иска. Не си иска да е, всички тези идеи да бъдат подновени в е, новата мрежа. Освен това, ще е добре всичко да се прави колкото може по-близо до предприятията, да бъдем близки до МСП. Това е девиз, който трябва да се прилага не само за малките и средни предприятия, които работят за чужбина, но и за нас, които даваме съвети на предприятията. Надявам се, че съм спазил времето, което ми беше отредено и сега очаквам а, дискусията по трите теми, които са тясно свързани една с друга. Благодаря за вашето внимание и очаквам с нетърпение дискусията, която ще се състои след това. Искам също и да ви кажа, че по програмата Косме има документ за позиция, който се надявам беше разпространен днес. Трябваше да бъде вече в залата. Но може да го получим и чрез секретарята. Благодаря. Anche per la straordinaria capacità di rispettare i tempi.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 Ще говоря от, е, в качеството си на ръководител на предприятие и ще споделя с вас моето практически опит. Аз самия работя и ръководя едно средно предприятие. Бих искал да ви припомня, че Търговската камера на Мил... Милано е член на Eurochambers. И това е от огромно значение и искам да го подчертая още от сега. Ние много разчитаме на програмата Косме която има за цел да увеличи конкурентоспособността на малките и средни предприятия. Също е времено, обаче, ако искаме тази програма да бъде успех, би трябвало да се осигури по-добро финансиране на програмата, защото считаме, че средствата не са на висотата на амбициите и целите, които сме си предоставили. През последните години малките и средни предприятия се сблъскват с много а, препятствия. Те трябва да а, успеят да бъдат конкурентоспособни. Същевременно предприятията от Азия са изваредно агресивни и активни. Трябва да има по-добро финансиране, трябва да им се осигури много по-лесен достъп до финансиране предвид тяхното финансово положение и положението на пазара. Нека не забравяме, че голяма част от тези предприятия са на практика микропредприятия с по-малко от 10 ем, работещи, трудещи се. 93 3% от италианските предприятия са всъщност микропредприятия. Същото вежи и за нашият регион. Същевременно знаеме, че отношенията между малките предприятия и банките не винаги са отлични и е, Европа трябва да помогне на а, малките предприятия. Банките а, е, не, не отпускат а, е, с достатъчно лекота заеми на малките е, предприятия. Предприятието, което ръководя, произвежда механични компоненти. имаме 50 наети през, последно, през последните години нашето производство се увеличи а, три пъти, оборотът е 50 милиона. годишният оборот през последните години е 60, 60 милиона евро, които са произведени от 160 е, наети е, работници. Така че за нас е много по-важно да имаме много по-олеснен достъп до финансиране и същевременно да се намали административната тежест. И ние затова смятам, че трябва да се наблегне на факта, че Косме трябва да предоставя предимно а, а, помощ на микропредприятията. микропредприятията и за тази цел да бъдат създадени или масиви от предприятия или мрежи, които да свързват предприятията е, за да могат точно най-малките микропредприятията да участват в а, е, проекти, които биха а, е, предоставили добавена стойност поради по-широкото участие трябва да има и много по-добро взаимодействие между големите и малките предприятия, микропредприятията и университетите. Мисля, че това трябва да стане обект на изследване, да се, направят, да се направи анализ на а, подобни проекти, защото смятам, че по този начин а, инвестициите наистина ще. А, позволят постигането на необходимите резултати. Търговската камера и нейната роля в европейската мрежа на предприятията. В мрежата участват около 20 милиона души е, многобройни са предприятията, които е, също участват в е, мрежата. Струва ни се, че е необходимо да има едно по-добро устойчиво управление на тези единици и трябва да въвлечеме в работата на тези мрежи и други институции, като Юро, Еврокамерите, Еврочембърс, Европейския форум, за да могат те да имат по-европейски по измерения. Трябва да има и повече взаимовръзки с е, университетите и с е, научните е, центрове, центровете за научни изследвания. Също време, но трябва да се отделят много повече средства за новаторската дейност, за да могат нашите предприятия наистина да бъдат конкурентноспособни спрямо предприятията от бързо развиващите се економики. Всичко това обаче трябва да се впише в един много по-широк контекст новаторството. Новаторството трябва да се разглежда в широкия смисъл, нови методи, нови модели. развойна дейност и по този начин много предприятия биха могли да бъдат включени в проект, новаторските проекти, по-специално предприятия от сектора на услугите. Търговската камера трябва да съдейства за създаване на масиви за челен опит – и по-специално в нашия случай за групиране на предприятия, които се занимават с дизайн. Знаете, че това е една от спецификите на нашия регион, където сме водещи. Също, също така трябва да се създадат и допълнителни клъстъри по нанотехнологии. Две такива са вече е, създадени, но това ще е и ще бъде и за бъдеще основната роля на Търговската камера. И още нещо. Мреж, мрежите трябва да се, да се развиват, да играят необходимо да играят голяма роля, но за, за да могат те наистина да имат някакво влияние и да работят ефективно, трябва да се набере критична маса. Това може да стане чрез интернационализация, като по този начин спомогнем, помогнем на предприятията да излезат извън границите на дадена държава членка, да се развиват навън. Не знам дали това е превидено в регламента, но трябва да се е, наблегне и да бъдат насърчавани тези, които, предприятията, които работят предимно за износ. Трябва е, да се наблегне също така и на инвестициите, защото нека не забравяме, че в далечните трети страни инвестициите са много големи. Благодаря. А сега господин Рубик. Имате думата за 3 минути. Казах, че разполагаме с много малко време. Спазвайте отреденото ви време. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искал да благодаря на двамата оратори, тъй като считам, че техните презентации много добре ни представиха настоящата ситуация. Програмата за растеж изисква и нови условия. Ето защо ние на ниво ЕС получихме съответните искания с оглед правилното разпределение на ресурсите. Винаги сме мислили по начина, по който можем да помогнем на малките и средни предприятия и идеята е да не отнемаме необходимите финансови средства от МСП, така че в последствие да трябва да преразпределяме същите тези средства. Всички ние разполагаме с данъчни системи, които много често и бързо отнемат финансовите средства на тези, които поемат големи рискове и в последствие същите финансови средства биват преразпределени. Но ако желаем да имаме по-голяма заетост, то тогава не трябва да отнемаме средствата на малките и средните предприятия. Напротив, имаме а, доста нисък прак от 3500 евро, като понякога този прак може да стигне до 5000. Идеята е да се въведе система на бенчмаркинг, за да може да се определи най-добрия начин за подпомагане на малките и средни предприятия. Благодарение, разбира се, на данъчната система в Обединените арабски емирства има така наречената свободна зона, предприятията не биват е, данъчно облагани и именно поради тази причина там се инсталират много международни предприятия. Много е важно да се сложи край на данъчното облагане на производството и да се а, е, обложи голямото потребление на въглероден а, е, диоксид, например. Необходимо е да доставим необходимите средства на малките и средни предприятия, така щото те да могат да предоставят съответните възнаграждения и да произвеждат определен продукт. Необходимо е да видим и начина по който европейските банки разглеждат финансираното отпускано от Европейския съюз. Банките са тези, които отпускат съответните средства на местно и регионално ниво – банките са ръководени от печалбата и те не се интересуват от състоянието на конкуренцията. Така че трябва да помислим дали не бихме могли да постъпим по начина по който постъпихме в рамките на ЕРК. Тоест, да сключим публично-частно партньорство, благодарение на което да бъдат включени и вече съществуващите публични институции. Другия вариант е да се създаде борса за малки и средни предприятия, т.е. заедно с банките да се котират на борсата малките и средните предприятия. Т.е. един вид малка борса, която да позволи на тези граждани, които желаят да поемат риск, да го направят. Същевременно ще се позволи и на инвеститорите да инвестират, както с оглед на печалбата, така и с оглед на риска. Това също е начин по който бихме могли да действаме, но се нуждаем от съответната правна рамка за това. Благодаря. Благодаря. Сега господин Кройцман. Благодаря, госпожо председател. Аз бих искала да задам няколко въпроса. Господин Лао, вие сте член на мрежата Enterprise Europe и в рамките на изслушването чухме, че малките и средните предприятия трябва да достигнат определен прак преди да подадат заявление – заявление е, за отпускане на финансови средства. Във вашето предложение вие казахте, че желаете тези прагове да бъдат премахнати. Може ли да бъдете малко по-точни? Аз съм точен. Аз съм докладчик по програмата Косме и идеята ни е рамката Косме да бъде по-привлекателна за малките и средни предприятия. Вие предлагате 500 000 евро на мястото на предложените от нас 150. Ние също обаче залагаме определен прак 150 000 евро в програмата Косме. Може би бихме могли да увеличим гаранциите, които се предоставят от банките. Това може би е вариант, който би ни позволил да запазим сумата по програмата Косме. Разбира се, имаме две възможности, но бих искал да попитам как бихме могли да привлечем малките и средни предприятия и да им представим програмата Косме. Аз имах възможност да участвам на заседание на занаячийските търговски камери, като целта ми беше да представя още по-добре програмата Косме. Та питам се, как бихме могли как бихме могли да привлечем повече малки и средни предприятия? предвид ограничените финансови средства. Разбира се, предприятията могат да получат необходимите финансови средства, когато а, проявят новаторство. Но какво означава да бъдат иновативни предприятията? В Хоризонт 2020 се засяга въпроса за прехвърлянето на предприятия и това е много важна тема. Да питам се, в случаите, в които а, ръководителят на определено предприятие няма деца, по какъв начин ще се осигури продължителността в дейността на това предприятие? Как бихме могли да уредим този въпрос посредством програмата Косме? Това е въпросът ми към вас, господин Лав. Благодаря. Благодаря. Има ли въпроси? Господин Оди. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на колегите за това, че организираха настоящето изслушване. Всички ние считаме, че малките и средните предприятия са един от стълбовете, на които може да се оповава растежа. Бих искал да задам няколко въпроса. Първо по въпроса за конкурентоспособността, защото това е основната тема на първата част от нашето изслушване. По ваше мнение, как бихме могли да увеличим конкурентоспособността на нашите малки и средни предприятия? В рамките на конкурентоспособността, знаем, имаме две, два основни компонента. Единият е възвръщаемостта, а другият е, е свръх цената свързана с качеството на продуктите, патентите, иновациите, научната и развойна дейност, бързото решаване на конфликтите, тъй като не трябва да минават години и години в решаване на тези конфликти. Така бихме могли да увеличим конкурентоспособността на нашите малки и средни предприятия. Считате ли, че на ниво Европейският съюз се прави всичко възможно, така щото да имаме конкурентоспособ... конкурентни цени? В предизборните кампании бяха изтъкнати много идеи, по смисъла на които възвръщаемостта не се отразява на конкурентоспособността. Вие бихте ли могли да дадете някакви примери в това отношение? Второ, производителността. Дали нашите малки и средни предприятия произвеждат достатъчно? Тоест, производство на единица продукт на работник. Дали европейският работник и нашите малки и средни предприятия са продуктивни? Това е въпросът ми. А третият е свързан с прехвърлянето, предаването на МСП. Много често, много лесно се случва това благодарение на компетентните а, кабинети, които взимат високи суми за това. Но наистина е много трудно да се прехвърля малко или средно предприятие, а, така че се питам дали Търговската камера не би могла да играе роля в това отношение, в случаите, в които, например, едно австрийско предприятие иска да закупи френско такова или обратното, обратния случай. И още един въпрос, който отново се отнася до конкурентоспособността, той е свързан с социалния диалог на МСП. Често казваме, че МСП има човешко измерение, защото ръководителят е много близо до своите работници, но се питам, имаме ли качествен и достатъчен социален диалог? Аз съм поразен, когато виждам минималните заплати в Европейския съюз и разликите в възнагражденията между нашите държави и държавите в бившия комунистически блок. Има към 200 300 евро месечна заплата, при положение, че някои от държавите се присъединили преди 7-8 години. Така че какво можем да направим? По мое мнение, малките и средните предприятия усещат това въздействие и то се отразява на конкурентоспособността. Както в рамките на нашия континент, така и с оглед на конкуренцията с другите континенти, като Китай, например. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двамата докладчици за това, че бяха много конкретни. Те се позоваха на собствения си опит, на опита в техните региони. И това може да се превърне в един евро, общоевропейски опит радвам се, че чухме конкретни примери, тъй като обикновено говориме по-скоро общи неща и така малко оставаме в бюрократичния език. няколко са програмите, които действат в момента. Косме, Райсен. В момента се подготвят и програми по линията на кохезионните фондове с цел увеличаване на растежа и конкурентоспособността. Достъпа до финансиране бе споменат от двамата докладчици, по-специално от доктор Спада. Ние бихме искали наистина да се създаде един инструментариум за гарантиране на финансирането. Но трябва да първо да направим едно проучване, дали тези инструменти наистина са а, подходящи, дали а, има, дали прага, който е а, определен е достатъчен и още един въпрос. Как функционира Европейската банка за инвестиции, която играе основна роля в това? Включително и каква е ролята на регионалните банки, защото, както каза господин Спада, вместо да подпомагат развитието на предприятията, регионалните банки като че ли са в конкуренция една спрямо друга, така че как бихме могли наистина да улесниме достъпа е, до финансиране на малките и средни предприятия. Има ли друг, който да иска да вземе думата, пита председателката? Не. В такъв случай давам думата на нашите двама докладчици, господин Хао има думата пръв. Благодаря за тези е, въпроси, за това участие. Ще се опитам да бъда кратък. Благодаря господин Любиги за информацията. Благодаря за подхода, който определихте за отпускането на кредитите. Господин Кралисман също го каза, остава доста, доста много работа ни предстои, за да може да вземем под внимание притесненията на комисията и на Европейския парламент. И дебатите, за сега още нещата не върват чак толкова добре. Вие, господин Кройцман, казахте отдеве, че е добре да се направи малко повече, да се комбинират нещата, нещо, което не правим в момента. Но не трябва да създаваме някакво ново равнище на финансиране или нови гаранции чрез е, и аз не знае вече по какъв начин. Все пак трябва да си даваме сметка, че финансирането на предприятията е много важно, но това е само един камък в сградата. Исках да докажа, че Европейския съюз не само да създава нови структури, защото тези структури понякога трудно се налагат в регионите. Банките работят с мрежата, в някои райони върви, в други лендери, например, не нямаме партньори по финансирането и бих казал, че по път не е чак толкова зле. След това господин Кройцман също постави въпроса за проблемите всъщност. Аз мисля, че основните проблеми са бюрокрацията и в Брюксел неща, които не пасват много добре на това, което ние правим или трябва да направим, за да може по-добре да съветваме малките и средни предприятия и в действителност много често, преди МСП да почнат да изнасят, те са верни клиенти на нашите съветници, но за съжаление това нещо не може да го извършваме в нашата мрежа. Пък и с партньорите в Германия и другаде, те не могат да работят официално с нашата мрежа. Така че една мярка за отваряне на пазар предполага винаги предприемачите да отидат и в съседните страни в Европа. различните възможности за достъп до нови пазари минават през едно посещение в тези страни. И е, тук много често се изчерпваме. Трудно ни е да намерим пари, за да извършим тази работа, да помагаме на предприятията, да отидат в чужбина, да се занимаваме с тези предприятия в чужбина, с местните камери, за момента това не е предвидено и според нас това е една празнота, която трябва да запълним за бъдеще. След това господин Спада, дефиницията на малки и средни предприятия е много стрикна. Но това тя не отговаря винаги на действителността. Пък и въпросът с закупуването, броя на работещи, цени и така нататък, това са сериозни проблеми. По някой път трябва да се извършват изчисления по такъв начин, че, че заобикаляме правилата и не искаме да бъде така. Искаме да работим с да работим нормално. Освен това и отстъпване, преотстъпването на предприятие. Тук не е само финансирането. За нас тук става дума, че проблемите проистичат, може би, от липса на доверие и това е работа, която трябва да се извършва в продължение много години. Зная какво става. Е, примерно имаме един индийски партньор, който по едно предприятие, но този индийски партньор трябваше 4 години да се обучава, да се подготвя. Това беше и от двете страни семейна предприятие. Трябваше да се установи, възстанови доверието, за да може да се прехвърли предприятието по нормален начин. А това не е предвидено в нашите структури. Не може да се занимаваме по този начин с предприятите. Няма как да работиме. Да намираме нови пазари, което е много интересно. Още повече, което става дума за партньорства, като примерно едно, като примера, който дадох, е, немско и индийско предприятие. И това отваря пазара, е, вратата за индийския пазар, което е важно да се каже, че МСП са много, много, много важни за немските и изобщо европейските пазари. И проблемите са с работата отвъд граница и това, което бих съветвал предприятията проблема много често е транспонирането на европейското право, бюрокрацията и правилата, които и по някой път се правилата на европейското законодателство, което по път се тълкуват различно. И сега давам думата на господин Спада за 5 минути. Благодаря. Извинете, аз не искам да повтарям имената на всичките колеги, които се изказаха. Не успях да ги запиша, но запаметих това, което те казаха. По-специално, що се отнася до начина по който стават по-конкурентоспособни нашите предприятия. Цената на труда не е единственото. Това е само част от проблема. Аз е, виждам какво става в някои, например, азиатски страни, примерно, които са сходни до, тези, до нашата, както Корея, например, но конкурентоспособността на техните системи е много по-голяма, отколкото тази в европейските страни, по проста причина, защото при нас имаме много сериозна бюрокрация и най-вече, е, която тежи върху способността не само на предприятията, но и на регионите. Стана дума за определяне на понятието за територия, региони, е, където ще има такива зони е, за франчайзинг, както например в страните от трети страни е, конкурентоспособността на един регион е изключително важна и трябва да се засилва и съм убеден, че все повече и повече става необходимо да се е, отървем от е, данъчната тежест всичко, което касае труда, всичко, което касае развойната и научно-изследователска дейност, защото това са инструменти, които позволяват да се засили конкурентоспособността на Европа. И в това отношение се надявам, че за в бъдеще ще има един а, общ подход а, по отношение на данъчната политика, защото това е основно. Докато ние не установим еднакви правила, поне в Европейския съюз, еднакви за всички, всичките големи думи, които казваме, ще бъдат празни, без съдържание. И е, ние в Италия, например, имаме основен проблем. това е бавното придвижване на правосъдието, което е което пречи на развитието. Преотстъпването на предприятия ние като търговска камера се опитваме да помогнем в тази област, но разбира се, съществуват някои културни аспекти, които са много важни. Трябва да се разбира, че предприятието не принадлежи на едно лице или на едно семейство. Предприятието е един инструмент, който служи за развитието на общностите, да се инвестира в предприятията, да се засилва вътрешния капитал. Това е много важно, защото това означава, че се осигурява стабилността на предприятието моето семейство, съжалявам, че пак се връщам на това, но аз съм предприемач, така че е, нашето семейство винаги е инвестирало през годините, ние сме засилвали предприятието, ходили сме в чужбина, в Франция, в Индия, в момента атакуваме и бразилския пазар и нашето предприятие става интересно и за други групи. И всичко, което до този момент сме развили, играе основна роля. Всичко, което сме създали с солидни основи за пазара. И това, което се опитваме да направим, разбира се, не винаги може да успеем, но става дума да установим една културна политика или да развием една култура, която да води шефовете на предприятията да капитализират за собствените си предприятия да, да поставят ударението върху аварите на предприятието и в този смисъл отношенията с банките са основни. И отново го повтарям, това е, е елемента, по който има най-много критика. И както казахте, рядко съм чувал шефове на предприятия, които да кажат, че са били приканени от Европейския съюз да, да ползват европейски фондове, минайки през евро... италиански банки. И какво може да се направи? Така нищо не ми хрумва веднага, но мисля, че трябва да се работи по този аспект, аспект на отношенията с банката, защото кредитите за най-малките, особено предприятия, кредитите са всъщност действителния проблем. Границите, които са определени, се спазват, много, много стрикно от е, банковите институции, без те да е, анализират дали има капитал, който служи за развитието на предприятията или капитал, който се използва за други видове дейности. Мисля, че ще трябва да има е, да, по-добро разграничаване в използването на капиталите, да се извършва по-внимателна селекция, когато става дума за отпускане на кредити. Благодаря, каза председателката. Искам да благодаря от името на нашата комисия господин Лов и господин Спада за тяхното участие. И сега ще преминем. Аз моля да отстъпите мястото на следващите колеги, които ще се изказват. Bene, allora passiamo ora alla seconda. А сега минаваме към втората част от нашето изслушване. Бих искала да помоля господин Хендрикс, директор на ИЕА малки и средни предприятия, господин Гуча, член на групата на високо равнище на комисията, да се присъединят към, към председателството, да дойдат да седнат тук а, и ще преминем към втората част на изслушването. Както казах, всеки от ораторите ще разполага с 5 минути, с 10 минути. След това ще има въпроси и след това ще отговаряме господин Хендрикс. Бих искал да благодаря на комисията ИТРЕ, че ме покани а, да взема думата на този, на това изслушване. Аз ще говоря за намаляване на административната тежест. 10 минути за такава е, важна тема за малките и средни предприятия е, е наистина голямо предизвикателство. Е, намаляването на административната тежест е в програмата, в нашия дневен ред от много-много години. А, въпреки това обаче, до тук не е направено кой знае какво за улесняване живота и функционирането на малките и средни предприятия. Комисията все пак реши да включи намаляването на административните наистина тежест в своите приоритети, за разлика от много държави членки. Ние бихме искали обаче наистина това да стане колкото се може по-бързо. Комисията предложи сега намаляването на административната тежест на малките и средни предприятия, като ги освободи от задължението да прилагат европейската, европейските регламенти. Ние обаче не смятаме, че това е уместно, тъй като от предимно а, административната тежест идва от националните и регионални правила, т.е. от свръхрегулирането. Така че комисията трябва да помогне на държавите членки да е, премахнат свръхрегламентацията, но това все още не е факта. От друга страна, ако искаме да упростиме европейското законодателство, това не може да стане обаче по, с едни много а, така лесно и веднага от днес за утре, тъй като законодателството е нещо много сложно. Така че трябва да си помислиме каква е целта на законодателството, как и как законодателството да се прилага от самите малки и средни предприятия, за да може е, условията да станат по-добри. Необходимо е, повтарям още веднъж, да се упростят процедурите и да се приемат съответните процедури, които са необходими за малките и средни предприятия, защото те да могат е, да прилагат законодателството по един по-лесен и упростен начин. Но не, не смятаме е, обаче, че комисията е тръгнала по правилния път е, в тази посока. Регламенти трябва и правила трябва да се, е, при, да се, да се приемат само когато те са необходими и в такъв случай вече няма да е необходимо да се е, правят изключения за малки и средни предприятия или те да се изключват от обхвата на приложение. Смятаме, че е, ако те би, бидат освободени от е, е, задължението да приемат регламент, да, при, да прилагат регламентите, това ще доведе напротив до, може би, до, до по-голямо натоварване на малките и средни предприятия. защото държавите членки ще продължат да прилагат своето законодателство спрямо малките и средни предприятия. И всъщност на практика, вместо да има хармонизиране на законодателството на общоевропейско равнище, малките и средни предприятия ще трябва да се съобразяват с националните правила и това ще доведе до до по-труден достъп до вътрешния пазар и ще затрудни трансграничните операции и действията. Така че смятаме, че пред предлож... предложенията, обсъждани тук, в рамките на Козме, интернационализацията е, и пред... предложението за освобождаване на малките и средни предприятия от прилагане на законодателство. Всичко това всъщност ще бъде контрпродуктивно и ще на практика ще е, затрудни още повече достъпа на малките и средни предприятия до вътрешния пазар и дори ще го е, ще престане едно препятствие е, за това, тъй като пазар ще, ще стане много по-фрагментиран. Е, правилата трябва да бъдат е, еднакви, е, знаете, за обществените поръчки, подизпълнителството и така нататък. В противен случай, това в никакъв случай няма да намали административното бреме за малките и средни предприятия, но точно обратното. Защото закон, защото законодателството само по себе си ще е било създадено и правилата ще са били създадени предимно за големите предприятия и по този начин не взимат предвид спецификите на малките и средни предприятия и това ще бъде още едно препятствие пред економическия растеж, а растежа е основната цел а, е, днес. Е, Въвеждането на прагове, според, според мене, е винаги опасно, но от друга страна, а, изключването от сферата на, на задължителното прилагане на законодателството също ще доведе до приемането на допълнително законодателство, и малките и средни предприятия ще е, се двумат много преди да е, наемат допълнителна работна ръка и да помислят за разширяване. Също с какво искаме ние? Ние искаме да имаме много по- а, уместно тестиране на а, начина по който се прилага законодателството от малките средни предприятия и да се а, вземе предвид и да се има предвид а, пропорционалността на а, административната тежест. Тоест, малките и средни предприятия не да бъдат изключени от обхвата на действие, а техните специфики да бъдат взети предвид при създаването на правила, защото повече, е, ако се вземат предвид е, спецификите на 99% от предприятията, то тогава е, законодателството ще бъде много по-приспособено към техните нужди. Така че много често обаче комисията не се вслушва в мнението и изискванията на малките и средни предприятия. Необходимо е също така да се промени начина по който се упражнява контрола. Самия подход към националното и европейското законодателство трябва да се промени. и да се създават правила и да се приеме законодателство само когато това е абсолютно необходимо. Същевременно комис... комисията трябва чрез различните мрежи да се допитва до мнението на малките и средни предприятия и да имаме връзки и с Косме. В в някои държави членки мрежите функционират, но като цяло а, ние смятаме, че европейските мрежи не, не са достатъчно добре представени в държавните равнични членки, е, държави членки не стигат до малките и средни предприятия, т.е. целта е да се реформира европейската мрежа, за да могат да бъдат взети предвид спецификите на различните малки и средни предприятия в различните държави членки. Що се отнася до Косме, ние смятаме, че програмата е уместна, но смятаме също така, че Small Business Act, закона за малките и средни предприятия, като че ли не е взет предвид. Ние смятаме, че различните организации на производителите трябва да участват в общото подготвяне на, на, в подготвянето на работата, колкото до интернационализацията. Смятаме, че наистина целите, които са поставени, са уместни. И още веднъж повтарям. Трябва да се увеличи участието на организациите на производителите. Благодаря. А сега давам думата на следващият урок, оратор. Президент, obrigado. Eu vou falar лингва матерна língua materna, penso que será mais fácil. конфит, primeiro agradeço o Благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата на днешното изслушване. Бих искал да ви представя и групата на високо равнище, която се председателства от госпожа Стоева. Целта беше да се намали административното време до 2020 година от европейското законодателство. Първоначалната идея беше да се разгледат 42 законодателни акта, които покриват 80% от генерираното на европейско равнище административно бреме. Считаше се, че административното бреме струва 123,8 милиарда евро. Ето защо групата на високо равнище и консорциум от предприятия предложи намаление с 40 милиона евро на административното бреме. В момента, с оглед на предприятите мерки, бремето бе намалено с 27 милиона евро, а скоро ще приемем и мерки, които ще доведат до спестяването на 13 милиона евро, което е 11% намаление на административното бреме. Когато Европейската комисия започна програмата, тя създаде групата на високо равнище, председателства на господин Стойбер, не от госпожа Стоева, извинява се преводача, който е бивш министр-председател на Бавария. Имаме различни членове на тази група, които са експерти в тяхната област. Имаме и наблюдатели в Европейския парламент. Имаме представители и на Комитета на регионите, както и представители на а, холандската АКТАО, регулаторен орган в Холандия. Бяха прияти около 30 становища, които покриват от към, към 300 предложения за начина на намаляване на административното бреме. Целта е да се а, улесни годишната отчетност на микропредприятията, да се модернизира законодателството за тахографите, например, и да се упрости фактурирането. Към момента Благодарение на тези предложения се счита, че сме спестили над 41 милиарда годишно. Групата приема най-различни становища, които се отнасят до малките и средни предприятия и техните нужди. Например, приехме становище в връзка с, принципа мисли първо за малките, становище във връзка с намаляването на административното бреме за малките и средни предприятия в рамките на РИЧ упростяване на административното бреме за древните риболовни стопанства, както и за дребните търговски магазини за хранителни продукти. Становище във връзка с обслужването на едно гише за ДДС, упростяването на митническия кодекс – както и а, становище по оценката на риска за здравеопазването и безопасността на работниците. Имахме а, и доклад за най-добри практики в различните държави членки. Така, например, имахме три примера за добри практики в държавите членки, така, например, в Германия имаме наблюдател на малките и средни предприятия, като неговата цел е малките и средни предприятия да бъдат включени още в първите етапи на изработване на европейското законодателство. Т.е. още преди да започне самата законодателна процедура. Тяхното мнение се чува в рамките на целия процес по приемането на законодателния акт виждаме, че ако се стигне до създаване на ново административно бреме, то, то трябва да бъде съпроводено с премахването на преди действащото административно бреме. Трябва да има също така и мораториум за малките предприятия, така че към тях да не се прилагат следващите законодателни актове тъй като малките предприятия също трябва да имат растеж и да се разрастват. Много от малките и средни предприятия се оплакват от промените в законодателството. Има и много трансгранични инициативи, в които са включени и местните търговски камери. Основната идея на нашата работа е да помогнем на а, МСП да търгуват отвъд границите, като се позволи прилагането на законодателството и на съседната а, държава за малките и средни предприятия, които се намират в граничните региони. Възнамеряваме също така да изготвим чек-лист относно доброто прилагане на европейското законодателство. Бихме могли да взаимстваме от най-добрите системи с цяло да ги приложим към малките и средни предприятия. Като целта е към малките и средни предприятия да се прилага по лек режим. Изготвили сме и някои препоръки във връзка с акта за малките предприятия, Small Business Act. Ако си спомняте, през 2011 година комисията прие инициатива, която имаше за цел да се намали регулаторното бреме за малките и средни предприятия. Или така наречения принцип мисли първо за малките. Този принцип означава, че за напред малките предприятия ще бъдат изключени от приложното поле на законодателните актове или пък, че към тях ще се прилага по-лек режим. Тези компании, както ви казах, малките предприятия ще бъдат изключени от правилото. На 21 февруари 2012 година председателят Барос обяви, че мандата на групата на високо равнище ще бъде продължен до 2014 година. Новия мандат на групата ще трябва да вземе предвид нуждите и безпокойствата на малките и средни предприятия. Бих искала накратко да ви представя групата на високо равнище, като кажа следното. Нашата група отделя специално внимание на малките и средни предприятия и на микропредприятията. Тоест, говорим за големи предприятия от една страна и за микропредприятия от друга – това са две наистина противоположности в днешния свят, тъй като тези два вида предприятия са много различни. Както вече ви казах, големите предприятия живеят в напълно различен свят, което породи и необходимостта от принципа мисли първо за малките. Какво трябва да се промени? Средните предприятия са различни от малките предприятия, които са различни от микропредприятията. Така че много често тези предприятия към тези предприятия трябва да се прилага различно регулиране. Например, когато говорим за защитата на потребителя – Разбира се, потребителя желая безопасен продукт и той не се интересува от това дали продуктът е бил произведен от малко, средно или голямо предприятие. Така че това е с оглед на безопасността, безопасността, която е важна тема. И ако погледнете едно от първите становища, които приехме, ще видите, че ние взехме предвид директивите, които се отнасят до отчетността на малките предприятия. Много често говорим за предприятия, които се управляват от техния собственик. В повечето от случаите собственикът е този, който управлява, регулира съответното предприятие, така че отчета от дейността на това предприятие не трябва да бъде публикуван. Малките компании, малките предприятия трябва да получат различно третиране. Считам, че микропредприятията трябва да бъдат освободени от строгите изисквания за контрол и отчетност, които се прилагат към другите предприятия. И накрая, тъй като вече говорих доста дълго, бих искал да кажа следното. Тези изключения, които бихме искали да създадем, са изключения от европейското законодателство и те се прилагат не само към микропредприятията, като се предвиди по-лек режим за тях, но тези изключения ще доведат до създаването на национално законодателство, което също да улесни живота им. Тоест, имаме комбинация на национално законодателство и на европейско законодателство с цел намаляване на административното бреме на малките и средни предприятия. Благодаря. Сега давам думата на господин Рубик. Äh, Благодаря, госпожо председател. Имам един въпрос за господин Ендрикс. Говорихме за изключенията Първата стъпка винаги е най-важна. Трябва да се създадат стимули, за да някой да стане независим. И какви стимули може ние да осигурим? Как може да насърчим хората да станат независими? Какви са възможните сценарии? Видяхме, че става дума най-вече за жени, които имат огромен потенциал, които могат също да станат предприемачи. И как може да заинтересуваме младите жени да създадат сами предприятия. Втората група е, когато предприятията се поемат от ново лице, какво да се направи, това прехвърляне на предприятията да стане, да бъде интересно за младите. Как може да ги насърчим да поемат тази огромна отговорност и следващия етап е какво трябва да се направи, за да може самонаетите лица, независимите, които работят сами в началото обикновено, какво да направим тези лица да могат да наемат персонал? Защото е доста трудно. Най-напред трябва да се поеме отговорността на предприемача и след това да се поеме отговорността за наетите лица. И какви инструменти ние може да използваме да насърчим тези 35 милиона независими самонаети лица да наемат те самите персонал. Защото, разбира се, ако е, наемем някой, рискът става по-голям и много независими самонети лица предпочитат да не наемат, защото това увеличава риска. И накрая програмата е разъм за младите предприемачи. Ние поискахме това да се прилага. Вече имате ли някакъв опит и как на практика това функционира? Благодаря. Госпожа Форд. Благодаря само две-три неща. Защото има малко така спорни въпроси и а, известно противоречие между казаното от двамата а, оратори. От една страна малките предприятия, малките предприятия, които които представляват различни сектори, различни отрасли, някои малки, някои големи. И Въпросът е да не се, да не се създават допълнителни бариери, както каза господин Рубик. В момента, в който не имате втори човек, вече се създават допълнителни бариери. Така че Според мене, аз се, се питам, трябва ли да, трябва ли да имаме е, е, специални, специфични изискани и разпоредби за едните, малко по-низки е, прагове и така или просто да кажем е, да, тази част от законодателството се отнася за всички видове предприятия, а тази част от законодателството се отнася само за дадени видове предприятия. Е, когато аз е, така направих един анализ на малките и средни предприятия в моя регион, се съсредочи своите внимания върху трудовото право, свързането с, с а, а, до другите различни законодателства. Така че моя въпрос, и се връщам тук към казаното от един от оратора, трябва ли законодателството да бъде за всички, да се отнася за всички? А, за това трябва да се направи една оценка на въздействието, както каз, да се комисията да наистина да, да потърси елементите, които са свързани с мисли първо за най-малкото, за да, за да не трябват предприятията сами да се борят а, с, с зъби и ногти за един по-лек законодателен режим. Т.е. ние трябва да им осигурим подобен режим. Подобни има бариери, които препятствия, които лежат пред предприятията и ние сме онези, които трябва да намерим праведния подход и да, и да обясниме защо дадени правила трябва да въжат абсолютно за всички. От друга страна, от друга страна, трябва да обърнем много по-голямо внимание на електронния сектор, който в момента се развива. И че има части от законодателството, което да се отнасят и само за големите предприятия. И ние сме онези, които трябва да, да докажеме, които трябва да, е, да бъдем убедителните и да убедиме защо тази част от законодателството трябва да се отнася и за по-малки и е, средни предприятия. Господин Оди. Благодаря на двамата оратори. Изключително ме заинтригува позицията на господин Хендрикс, който беше критичен към Европейската комисия. Надявам се, че Европейската комисия ни слуша и че ще се вслуша в този дебат и че ние между депутати също ще проведем дискусия. Какво се казва? Не трябва да има изключения за малките и средни предприятия, трябва да се упростят съществуващите правила. Не бихме ли могли да навлезем в една изключително интересна дискусия и вместо да предвиждаме изключения за малките и средни предприятия, да утвърдим политическия принцип, че упростяването дава възможност за по-голяма конкурентоспособност на нашия континент. Това е много важно при сравняването на конкурентоспособността на континентите, с които се конкурираме. Е, и държави като Бразилия и, и така нататък. Тоест, не трябва да имаме изключение за малките и средни предприятия, специфични правила за големите предприятия, в случаите в които тези големи предприятия получават такова финансово подпомагане, че всеки недостатък в тяхната дейност може да доведе до големи економически и социални последици. Съжалявам само за едно нещо в тази обща дискусия – и в това отношение се обръщам към групата Штойбер. А, да, а, председателят Баросо е увеличил, удължил мандата ви, но бих искал да попитам. Какви мерки използва господин Баросо? Тоест, той е удължил мандата ви, но отчел ли е вече направеното а, с оглед и на дейностите на комисията? Така че наистина съжалявам, че а, държавите членки а, не са включени. С оглед на изключително сложната ситуация, в която са изпаднали малките и средни предприятия, не трябва да забравяме държавите членки. Те носят своята част от отговорността във връзка с социалните и економическите проблеми. Тоест, необходимо е Европейския съюз и държавите членки водени от а, амбицията нашия континент да бъде конкурентоспособен, трябва да работят заедно. Те трябва да бъдат по-строги с тези, които прибягват към злоупотреби. Трябва да се стига до по-малки грешки и да имаме по-голямо доверие към една по-упростена административна структура, която да оперира на местно, регионално, национално и европейско равнище. Но трябва Европейския съюз и държавите членки да работят заедно. Благодаря. Господин Бенсен. Eh, Благодаря, госпожо председател. Моят въпрос касае административния товар. Е, както господин Оди го каза, няма да повтарям това, което вече беше казано. Аз съм напълно съгласен. Това, което ме интересува най-вече в тази област, че от 2001 година работя по тези въпроси и сме установили, че като погледнем назад, че Европейския парламент, е, Министерския съвет и комисията в момента непрекъснато засилват административния товар. Това е част от законодателството и е много важно за малките и средни предприятия да знае дали ще има е, намаляване на административното бреме. Това е една цел, която ние трябва да си определим. Говорим много, действително, но все пак трябва вече да набележим целите и да видим как да направим да се намали с 25% административното време за следващия период. Мисля, че това ще е много важно. Благодаря ви. Чудесно. Няма е, други желаящи да се изкажат. Сега ще чуем е, отговорите. Господин Хендрикс. Имате 5 минути. Благодаря. Господин Рубик. Искам да отговоря на неговите коментари и на въпросите, които задате. Трябва първо да разгледаме какви, мотивации, какви мотивации имат малките пред, и младите предприемачи за създаване на предприятия. Обикновено самонетите, искат да осъществят една мечта. Искат просто да се осъществят в живота. Не само да печелят пари, но да създадат нещо. И това не, не, в никакъв случай не бива да се забравя. Второ. Не, необходими са много по- а, по-добри условия за създаване на предприятие. Тоест, законодено едно абсолютно а, а, подходящо законодателство, защото няма добри и лоши предприемачи. И нека, нека не, не забравяме, че предприема... целта на предприемача е да е, развива своята дейност, да върши своята работа, а не по принцип да създава работни места. Когато е необходимо допълнителен е, допълнителна работна ръка, то тогава е, предприемача наема допълнителен човек, но това не е, негово първоначална, не е негова първоначална цел и задължение. Сега. Комисията публикува през 90-те години препоръка към държавите членки относно правил, правилата за администриране, управляване. А, относно пред, предаването на предприятията, проблемите, които трябва да се вземат предвид години преди това е, предаване да, да стане. Но Обикновено тези а, е, проблеми са и тези начинания са подчинени на националното законодателство, а не на общоевропейското законодателство. А, е, на въпроса на госпожа Форд. Аз мисля, че ние сме е, на едно мнение с вас. Сега, верно, че аз разполагах само с 10 минути, за да обясна защо е необходимо, са необходими по-добри регламенти и защо е необходимо ние да мислиме първо за най-малките и да има пропорционалност в а, прилагането на законодателството. защото аз, както казах, не смятам, че е необходимо някои предприятия да се освобождават от, приемане, от прилагане на законодателство, а по-скоро да се въведат облегчени режими за тях. Просто нещата трябва да бъдат много ясни. Нашето мнение, нашата позиция е много ясна по този въпрос. Ние смятаме, че не са необходими облегчени режими за малките и най-малките предприятия. Беше казано, че това може да увеличи че може да бъде допълнително препятствие за малките предприятия по пътя на достъпа им до вътрешния пазар, но че подобни препятствия вече съществуват. Но аз мисля, че наистина тези препятствия постепенно ще се ступат, ако правилно се прилага принципа на мисли първо за най-малките. Мисля, че отговорих на зададените въпроси. Парола. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Гуча. Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда кратък. Господин Рубик говореше за стимули. Стимули за предприятията. От моя личен опит считам, че те не се нуждаят от стимули. Те се нуждаят от упростена система и упростени инструменти. Така че тук не говорим за липса на защита на потребителите, а за създаване на по-упростена административна система. нуждаем се от по-малко пречки. Трябва да премахнем съществуващите пречки. И това е много важно. Съгласен съм с господин Хендрикс. Предприятията имат за цел да търгуват а собствениците на малките предприятия не могат да си губят времето в привеждане в изпълнение на законодателните актове, въпреки че някои законодателни актове са важни. Но собствениците на малки предприятия нямат време за губене и ние ня... трябва да вземем предвид това. Не трябва да забравяме също така, че големите предприятия могат да отделят време за а, отговаряне на изискванията на по-сложното законодателство, но по-малките предприятия не могат да си губят времето в това. Имаше въпрос във връзка с това, че имало противоречие между мен и господин Хендрикс. В Обединеното кралство има много безработни. Така че всеки път, когато предприятията могат да наемат някой работник, това е отлично. Ние не пипаме трудовото законодателство и не се занимаваме с трудовоправните въпроси, нашата цел е да упростим живота на хората. Не се занимаваме и с безопасност на потребителите и така нататък. Това, което ни интересува е да намалим времето, което отделят собствениците на малки предприятия в изпълняването на административните изисквания. По въпроса за опростяването, това трябва да бъде водещия ни принцип. Считаме, че опростяването трябва да е водещ принцип както за големите, така и за малките предприятия. И ние сме за опростяването на законодателството. Необходимо е също така а, гражданите и а, търговците да разберат съществуващото законодателство правилата, които се прилагат към малките и големите предприятия, също трябва да бъдат различни, защо, защото това са две съвсем различни категории. Считам, че в някои случаи трябва да предвидим дори изключения. А що се отнася до групата на високо равнище, нашата група, правили сме много предложения на Европейския парламент и на Европейската комисия в началото на тази година съвета постигна консенсус по въпроса за изключенията от законодателните актове и случаите, в които те се прилагат към малките предприятия. Така че това се дължи на работата на моята работна група. Много от нашите становища бяха чути, бяха взети предвид в предложенията за законодателни актове. Подобно на нашата група съществува и група с представители на, на, на държавите членки. Комисията желая да има такава група, за да може да се стигне до по-добро регулиране. Другата група обаче има съвсем различно измерение. Тя има европейска мисия и това е групата Стойбер. Упоменахте също така и постигнатите цели – Съвсем накратко ви посочих целите, които вече сме постигнали. Направихме, например, предложение за намаляване с 25% на административното бреме за малките и средни предприятия Изчитам, считам, че тази наша цел беше успешно постигната. Намаляване на административната тежест с 25%. Като разбира се, има много мерки, които сме предприели, които все още не са дали резултат. Благодаря. Но и благодаря за тези изказвания. Приключихме с втората част от слушването. Искам да благодаря на нашите двама докладчици, господин Хендрикс и господин Гуча. Благодаря за участието им, за техния примус, принос и им казвам довиждане от името на комисията. Yeah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 Bene, allora abbiamo fatto il cambio per la... Така, вече може да преминем към третата част от изслушването тази сутрин. Ще започнем ние напредваме доста бързо, защото няма и много колеги, които да са тук. Имаме време, така че ще дам думата на господин Даниел Клоке, директор отговорен за бизнес Европа. Моля. Госпожо председател, дами и господа, благодаря много за тази покана и искам да поздравя комисията ИТРЕ за организирането на това изслушване. Мисля, че съществува широк консенсус, че подпомагането на малките и средни предприятия да имат повече възможности и развитие е от приоритет за всички. Като първото, по този начин ще се увеличат възможностите за една по-активна търговия и обмен, и обмен в света. Второ, ще се насърчи конкурентоспособността, като малките и средни предприятия ще могат да участват в, а, в а, пазара. И трето, как да се развие една ефективна верига на услугите, като националното, местното и европейското се допълват. Мисля, че това е залегнало в а, а, предложението на комисията и е от огромно значение и е нейн приоритет. Но нека да започнем. С 300-те проекта, които са а, предназначени за увеличаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия. Бизнес по този начин ще бъдат подпомогнати европейските предприятия да инвестират и изнасят в трети страни. Същевременно обаче смятаме, че този инструментариум не е изцяло е, оптимизиран, защото има много прост пропуски и не съществува достатъчно синергия между различните оператори. Затова ние под, подкреп, подкрепяме предложението на Европейската комисия за интернационализиране на, на инструментите с цел едно по-голямо европейско измерение. Нека не забравяме обаче, че е, договора дава много правомощия на държавите членки в областта на насърчаване на търговията и обмена и най- реалистичния и прагматичен модел трябва да бъде приложен. а, по, прилагането на, е, на някои инструменти, включени в целостния пакет предложение, може да подпомогне много малките и средни предприятия, докато други могат да бъдат ефективни само ако се предлагат на корпоративно равнище. а, съществуват а, необходимите условия за интернационализиране на а, услугите и на, а, на услугите, ако обаче има много повече синергия, т.е. много повече сътрудничество между различните оператори. трябва да е съвместната дейност трябва да почива на съвместното управление на веригата за доставки и прилагането на екологичните стандарти. Трябва да има много повече е, синергия за изнасяне на услуги към трети страни, като е, тази синергия се основава на принципа е, всички са печеливши. Същевременно трябва да се развие да се развият информатив, информационни масиви, а, достъпа до тези информационни масиви трябва да става чрез а, организациите, които участват в мрежите, като там те трябва да получават основната информация, свързана с а, пазарите, а, дан, данъците, так, таксите, условията на пазарите, като тази информация трябва да се получава безплатно, а по-специфичната информация вече ще може да се получава срещу заплащане. Същевременно целта на Косме е да а, улесни трансграничното сътрудничество и обмена на информация между а, предо, предприятията, предоставящи услуги. Ние обаче смятаме, че създаването на мрежи е добро, но същевременно трябва е, да се извършва едно много по, един много по задълбочен анализ на качеството на е, предоставените услуги. Сега няколко а, коментари относно европейската мрежа и 600-те участници в нея. Ако се, ако се вслушаме в мнението на различните членове на мрежата. Стигаме до, до заключението, че тя е тя е представена много, на много различно равнище в различните държави членки и че показателите за е, качество и за, на задоволяване са много различни. В някои страни координацията е много е недостатъчна и има препокриване на различните дейности. Тези, членовете на Европейската мрежа, според нас, трябва да бъдат много по-активни като сами търсят и е, начини за интернационализиране на техната дейност, а да не чакат само на готово е, предложение. Радваме се, че комисията е предприела мерки за е, подобряване функционирането на мрежата. дейността на мрежата, според мен, не трябва да се основава само на количествени показатели, а и на анализ на качествените критерии, по какъв начин а, раз, използването на различните методи допринася до интернационализиране на а, дейността и оптимизиране на резултатите. Сегашната структура и сегашния модел на, на управление е, не позволява на всички партньори на европейските мрежи да е, работят на е, едно равностойно равнище и да допринасят за постигане на приоритетите. Затова ние приветстваме начинанието на комисията за разглеждане и преработване на начина на действие. Смятаме, че комисията е на прав път, като направи едно преразглеждане и оценка на инструментите за партньорство в страните, които не са членки на Европейския съюз, защото смятаме, че тази оценка е необходима. Тя трябва да се направи в рамките на, на Косме, за да отчете е, ефективно, ефективността на сегашните действия и да позволи е, подбора на, на нови допълнителни инструменти. Същевременно е, смятаме, че наистина трябва да се наблегне на създаването на масиви и на по-добро обучение. Ние под, под, подкрепяме интернационализирането на предприятията чрез участието в кластери и чрез създаване на експортни консорциуми. Мислиме, че това е едно от най-подходящите решения и много ще спомогне на предприятията, които желаят да изнасят като тези консорции, разбира се, трябва да бъдат транснационални. Дами и господа, в заключение искам да се върна към една по-широка стратегия за интернационализирането на, европей... на а, малките и средни предприятия. Тази интернационализация трябва да стане чрез а, ум, включването и в най-различни политики на Европейския съюз, включително и е, чрез променяне законодателството, свързано с капиталовите изисквания развитието на бързото разви, развитието на бързо раз, на страните от Азия, бързо развиващите се пазари ще изискват от нас все повече и повече да работиме с а, представители на тези страни и за нашите големи предприятия също. Благодаря сега Карл Хартлеп. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Австрийската федерална економическа камера бе създадена през 1848 година. Тя бе създадена като ам, камера по смисъла на публичното право през 1946 година към 440 хиляди компании участват в тази камера, от които 100 хиляди малки и средни предприятия. Нашата организация е привърженик на европейската кауза. Тя е позната под името УКО в Европейския съюз в Брюксел. А, ние бихме искали да се засили ролята на европейските институции, в това число на Европейския парламент и на комисията. Ние сме членове на ам, европейската мрежа в Австрия, Адвантич Австрия и работим в най-различни области. Нашата камара има правен мандат, който беше, който беше предоставен. Идеята е да се засили ролята на Advantage Austria, или това е Международната агенция на австрийската економика, която съществува вече от 65 години. Както казах, Основната цел е да ви представим някои от нашите задачи. Имаме 115 офиса в света, които се ръководят от професионалисти в областта на търговията и имаме много търговски представители в посолствата на Австрия. Всяка година обслужваме към 20 000 австрийски компании. Както ви казах, по-голямата част от тях са малки и средни предприятия. Организираме към 1200 международни мероприятия навсякъде по света. Имаме към 1250 публикации годишно, в които разглеждаме въпросите и проблемите пред интернационализацията на пазара. Имаме и платформа, в която са включени към 2 милиона международни посетителя. Достъпа до нея се упражнява на местно ниво, а се предоставя също така и пълен достъп до регионалната мрежа на камерата за нашите членове. Бих искал да се върна на въпроса за стимулирането на търговията. Европейския съюз и в частност Европейската комисия ще трябва внимателно да помислят върху този аспект. Световната банка е, казва, че насърчаването на износа е дало своя резултат, най-вече що се отнася до малките и средни предприятия, но има някои критерии, които трябва да бъдат въведени. Така, например, това се отнася до доставянето на услуги на международно равнище. Необходимо е да има отчетност в бизнес общностите. Към момента имаме финансиране единство от публичните институции. Това не дава добър резултат. В европейските дискусии не трябва да се забравят тези аспекти и трябва законодателството да е ясно за малките и средни предприятия, защото ако имаме много оператори, много законодателни инструменти, то малките и средни предприятия се загубват в прекалената информация. Тоест, нуждаем се от система, която да бъде лесно достъпна и в която малките и средни предприятия да имат доверие. Както казах, в Австрия Имаме система, която се ръководи от Федералната економическа камера с сътрудничеството на регионалната камера. Имаме много членове, което означава, че австрийските предприятия заплащат съответната вноска, за да участват и получават финансова помощ от Министерството на економиката. Министерството на економиката, което подкрепа някои програми, които по наше мнение са добри за насърчаването на износа износа на услуги, творчески услуги, търговски услуги и така нататък. Считаме, че в качеството ни на економическа камера, ние все още не сме могли да осигурим цялото финансиране, от което малките и средни предприятия се нуждаят. законодателството е на лице, европейското законодателство, Европейската комисия, европейските институции. Считаме, че Европейската комисия играе много важна роля – и вие упоменахте това във вашата презентация, но ключовия въпрос е достъпът до пазара и насърчаването на търговията. А, имаме добри резултати, но можем да имаме още по-добри резултати. Трябва да се насърчат търговските аспекти в а, държавите членки и на европейско равнище. Достъпа до пазара е един от инструментите, които по наше мнение могат да доведат до синергия тя може да бъде осигурена посредством търговските представители на държавите членки в чужбина. Необходимо е да имаме база данни, в която да не се сравняват само законодателствата, но и да се сравняват проблемите, пред които се натъкват предприятията в различните държави. Лобирането също е а, силен фактор – може да се засили позицията на Европейския съюз. Както ви казах, имам опит в Китай и Япония и бизнес съветите. Това са а, групи, в които а, има двустранни срещи между европейски и а, техни представители. Това са така наречените бизнес форуми, на които се разглежда стандартизацията, достъпа до пазара, нетърговските а, бариери и така нататък. Считам, че а, това дава добър резултат, но възникват и някои допълнителни а, проблеми. А, чухме преди малко предложението за Еразмус за предприемачите. Считам, че Европейската комисия с програмата ETP за Япония ни показа как бихме могли да работим на ниво предприятия. Тоест, предлага се на място обучение в Япония, например, организират се форуми с предприятия, които вече имат опит на територията на тези държави. Имахме и представители на Австрия на тези форуми. Видяхме какви са проблемите в някои предприятия. Трябва да ви кажа, че немските и австрийските предприятия са много добри партньори. Същото се отнася обаче за Франция, за Испания, все повече и за Чехия и източноевропейските държави. Питаме се дали насърчаването на търговията може да има добавена стойност. Питаме се по какъв начин можем да имаме система, която да бъде лесно разбираема за малките и средни предприятия. И по мое мнение това е основното предизвикателство, на което все още не е отговорила Европа. И ще има още работа в това отношение за в бъдеще. В обобщение, Насърчаването на търговията е основното предизвикателство пред Европейския съюз. Считам, че не трябва да забравяме, че по-голямата част от износа към целевите пазари, като Индия, Китай и Бразилия, са пазари, в които малките и средните предприятия не могат да участват. Има Някои държави имат опит в това отношение, като Франция, Испания и така нататък, и те могат да ни помогнат с натрупания опит. Европейската комисия трябва да се свърже с тези държави, за да вземе предвид и опита, който могат да добият и малките и средни предприятия. Лобирането на европейско равнище също може да бъде от полза. Тези презокеански пътувания могат да помогнат на европейските предприятия, но трябва да е ясно каква е целта на това пътуване. Наскоро имаше пътуване до Иран и Латинска Америка, но не ни беше много ясно какво правим там. Още по-малко пък беше ясно на представителите на малките и средни предприятия. Много от предприятията, които търгуваха с Мексико и други държави, вече не са членове на нашата асоциация. Аз искам да благодаря на колегата Даниел Клоке, който говори за економиите от мащаба. Считам, че много държави вече имат добри представители на тези релевантни пазари, като Франция, Обединеното кралство и някои източноевропейски държави. Необходимо е да се повиши и ефекта от вече предлаганите услуги. Интернационализацията е процес, който трябва да доведе до успешни резултати за малките и средни предприятия, не само в чужбина, но и на местно ниво. И системата от економически камери може да даде своя принос, като основно държавите членки трябва да са тези, които трябва да се занимават с малките и средни предприятия. Считам, че Европейския парламент може да насърчи тази кауза но а, ние сме тези, които можем да предоставим най-добрите услуги на место, на място. Дейностите на Европейския съюз по подпомагане на малките и средни предприятия трябва да имат доказана а, добавена стойност и да визират определени целеви пазари. Не трябва да се дублират вече съществуващите структури. Така, например, да имаме всички представители в Китай. Всичко това трябва да бъде взето предвид, за да може да се гарантира добър резултат. Това е нашето мнение за ролята на Европейската система. Благодаря. Благодаря. И веднага давам думата на господин Рюбик. Благодаря, госпожо председател. Аз е, искам да посоча, че тези изявления са в основата на политиката на Европейския съюз. Тоест, упростяване, по-голяма прозрачност, по-ясни предложения за нашите предприятия. Последно време бях в е, Бразилия и говорих за страните извън Европейския съюз и темата номер едно, което се говори в бизнес средите, това е желанието за по-голямо упростяване и по-голяма леснота за получаване на визи. И говорихме за този проблем за визите за учени изследователи, учени. Има директива в това отношение. Но може би трябва да се занимаем също и възможността за, упреване, за упростяване на административните подробности за издаване на визи за представители на малки и средни предприятия, които работят в внос и износ. Може би трябва да се предвидят някои упростявания в тази област. И бих искал да знае дали има възможност е, да стане това. И второ място, на второ място, що се отнася до признаването на дипломите и на обучението, това е нещо, което се прави обикновено на двустранно основа, но дали за в бъдеще в двустранните споразумения на Европейския съюз с различните страни, дали не може да се постави този въпрос за признаването на обучението, което е много, много важен елемент. И третия въпрос, този за избягване на двойното облагане. Как стои този въпрос? Дали двойното облагане е тема, която ще трябва да поставим в центъра на нашите, нашите задачи, за да видим по какъв начин нашата економика в областта на внос и износа може да се засили. И като се направи съпоставка, примерно, с Арабските емирати, там е, облагането е 0%. Трябва да може да се справим с такава ситуация. Какви са решенията, които се предлагат, е, за да се преборим с тази конкуренция? И второ изявление, господин Кройцман. Не, господин Проди. Е, грация, сеньор президенте. Благодаря, госпожо председател. Имам един по-общ е, въпрос. В е, предишната рамкова програма, седмата рамкова програма, беше предложено да се създадат европейски технологични платформи. И за малките и средни предприятия. Това можеше да позволи да улесни тяхното участие в научно-изследователската и развойна дейност и най-вече във връзка с по-големите предприятия. И след това в процеса на прилагане, на, като че ли забравихме тези идеи. Мисля, че като разгледаме проблема от гледна точка на италианската промишленост, на територията на Италия се създават много предприятия и всички тези предприятия участват. Предприятия, които са заинтересовани от един и същ сектор на производство, разбира се. И по-специално са заинтересовани от развитието на стандарти, за опазване на околната среда. Е, всичко това позволява да се набележи бъдещия път на сътрудничеството в областта на научно-изследователската и развойната дейност в различните области. И в тази връзка имам въпрос. Дали това е, е идея, която може да подновим в контекста на програмата Хоризонт 2020, за да може малките и средни предприятия да участват в е, някаква степен в научно-изследователската и развойната дейност. Нещо, което трябва да бъде възможно за тях. Благодаря. Благодаря, госпожа Тоя. Благодаря за тези изказвания, които са богати на информация. Това, разбира се, ще отвори и допълнителна работа и за Европейския парламент, и за комисията, но първото изявление на господин Клоке от Бизнес Европа. Вие споделихте мнение, което аз също споделям и мисля, че ще може да се върнем пак Става дума за количеството и качеството измерение на действието на мрежата ЕЕН, тъй като имаме нужда да се опрем на тази мрежа. Мисля, че няма да може да разчитаме само на този спонтанен характер на тази мрежа. В някои страни, при някои ситуации, мрежата е добре структурирана, както вие казахте, както казаха и други колеги съществува действителна мрежа на местно равнище. Но в други случаи това се дължи примерно на отсъствието на уеднаквеност, хармонизация в този сектор, мрежата е по някой път доста относителна. Дали може да се развие тая мрежа, мрежа, в която много вярвам и мисля, че може да се върнем на този въпрос и по-късно. Председателката няма повече желащи да се изкажат и ще дам думата на докладчикът, като ще започна с господин Клоке. Благодаря, госпожо председател. Сега ще, ще, ще започна с последния въпрос – Що се отнася до мрежа, европейската мрежа, мисля, че сега е момента да видим по какъв начин да ам, подобриме управлението на мрежата, как да включиме бизнес приоритетите в функционирането на мрежите. Ам, с от една страна държавите членки, трети страни, групата на експертите, както и програмите за иноваторство в предприемачеството. държавите членки имат свои представители, но също, същевременно като че ли тези представители не, не са достатъчно е, наясно или не отчитат достатъчно спецификите в дадените страни и техните последици за цялостната мрежа. Затова мисля, че сега е, е време да се преорганизира управлението като всички елементи и компоненти бъдат събрани заедно, за да може наистина да се а, направи един а, списък на приоритетите, който да залегне в дългосрочните програми. Мисля, че господин а, Проди е абсолютно прав. Не съм подчертавал достатъчно, може би не съм не съм наблегнал достатъчно това, но и интернационализацията на малките и сред, средни предприятия трябва да бъде част от абсолютно всички политики и всички звена на равнището Европейския съюз. Европейските технологически платформи са ам, форуми за взаимодействие, където се обменя не само опит и информация, и с задоволство отчитаме, че в стратегията 2020 година се дава, се отчит, се набляга много на по-тясното сътрудничество между е, обществения и частния сектор, възможността е, тези форуми да играят все по-голяма роля за постигане на целите. Е, Колко Колкото до признаването на квалификациите, това ще бъде много полезно и за малките и средни предприятия, и най-вече за макропредприятията, за сформиране на екипи. които да участват в двустранни, многостранни експертизи и преговори. Господин Ноди също подчерта това в дебата. А, трябва да а, имаме непрекъснато една глобална, а, глобално виждане на нещата, да, да, да следиме а, развитието на различните фискални режими, за да може тези режими в никакъв случай да не бъдат пречка пред малките и средни предприятия. И същевременно да отчитаме е, непрекъснато от техните постижения с цел подпомагането им в по-нататъчно инвестиране, което пък от своя страна ще доведе до растеж. Благодаря. Сега давам думата на Карл Хартлеп. Благодаря, госпожо председател. Ще се върна на това, което каза господин Рубик във връзка с облегчаването на визовия режим. В момента работим заедно с външната служба на ЕС по въпроса за по-добра организация на визовия режим. Наистина и ние считаме, че това е една прекрасна възможност а, за търговския свят като цяло. Необходимо е да изготвим определени приоритети и за сега в рамките на Шенген не беше възможно да го направим. Трябва да се изработят определени приоритети и а, иерархия на тези приоритети. Всички ние разполагаме с различни системи. В Австрия имаме червена и зелена карта. Това е също важен елемент с оглед на интернационализацията и търговията. По наше мнение отбелязахме голям напредък в това отношение. Разполагаме и с добра база за по-нататъчната ни работа, за Германия и за Австрия съществува една а, високо квалифицирана система на обучение. Въпросът, който в момента се опитваме да уредим е този с признаването на квалификациите – което е още по-важно с оглед на голямата безработица сред младите хора. Въпросът може да бъде уреден посредством двустранни споразумения, друг е въпросът дали такива ще има. По въпроса за установяването на зони, които не са данъчно облагани, Можем да помислим върху тази възможност, но не трябва да се стига до данъчен дъмпинг. А по въпроса за технологиите, въпроса на господин Проди. Този аспект е много важен, защото той дава възможност на малките и средни предприятия да се утвърдят на пазара – в Германия, Австрия, Индия, Китай и така нататък. Считам, че Европейският съюз е... трябва да положи усилия да се подпомогне насърчаването на търговията и иновациите. Всичко това изисква много средства, ние разполагаме с малко такива. Така че в това отношение много може да бъде направено. Благодаря на госпожа Тоя за направените коментари. А, относно Европейската предприемаческа мрежа, мисля, че вече беше отговорено на въпроса. Така, ние приключихме втората част на това изслушване. Искам да благодаря на колегите за добре свършената работа. Ще ви помоля да се върнете на местата си. Благодаря ви много. Ние искахме до известна степен да обновим малко нещата и тъй като разполагаме все пак с още малко време, дори наваксахме, <laughs> избързахме, това рядко се случва при нас, което се дължи е, по-специално на това, че доста колеги отсъстват, но пък имаме докладчици тук, които са специалисти, всеки в своята област и преди да пристигнем до заключенията на господин Любик и господин Кройцман, може би да направим някои забележки относно днешния дебат. Може би да е полезно. Ами, може да извършим още един последен кръг на изявленията преди да приключим държайки сметка за въпросите, които бяха повдигнати, евентуално да се предоставят и други отговори на, на въпросите, освен тези, които вече дадохте. Може би ще е полезно да ви чуя още с 4-5 минути. Благодаря, госпожо председател, че ми давате възможност да си изкажа още веднъж в края на тази дискусия. Е, една забележка по начина по който протече дебат. Аз съм много доволен, че говорихме много за мрежата, за която толкова ми е скъпа и искам да потвърдя това, което беше казано, т.е. че активните партньори на ЕН, на мрежата, също ще участват повече в регионите на регионално равнище. И ние това вече, ние самите го въвеждаме в практиката. Защото виждаме, че въпросът с интернационализацията не е добре разгледан на, на равнище ЕН, а, не е обхванат от институционална гледна точка. От една страна имаме изпълнителна агенция АЦИ, и от другата страна е комисията. Струва ми се, че ще е полезно за новия период, който започва през 2015 година, да има предложение от наша страна. Е, в момента правим такива, но се надяваме те да бъдат взети под внимание след 2015 година. И както казаха много колеги, има много административни пречки. Пречки и за малките и средни предприятия, но също и за партньорите на мрежата. Затова съм доволен от това, което чух, е, възможност за участие. А има и други теми, които са много важни, които могат и трябва да бъдат разгледани от е, тази мрежа и от други, обмен на персонал, примерно. Трябва да има също и е, участие в е, мрежата. При нас на равнище търговски камери това се извършва, но и в, е, трябва да има визиране на краткоткайни стажове е, засилване на обмена на студенти и така нататък. Има винаги възможност за подобрение. Но искам да ви благодаря също и за това, което казахте е, за образованието. Е, признаването на дипломите е нещо изключително много важно. Тук е, има добро взаимодействие и е много добре да имаме този марка ЕН, важно е за търговските камери и не трябва това да се счита само като част от услугата обновления или външна търговия на една камера. Освен това е много важно да се установи връзката с дейностите, както каза господин Далеп, дейностите, които се организират в рамките на вътрешния пазар. Както го казах за нас, вътрешния пазар също са също и износ, вътрешен пазар, а и също и комисията трябва да види какво се върши в тези страни. Ми се струва, че тук малко се губи връзката и логиката. Оставаме с впечатлението, че политическата подкрепа и не е достатъчна и това е много важно за третите страни. Все пак трябва да имаме такава политическа подкрепа. Може би, тя, може би повече да участва мрежата ЕН в това, но трябва все пак членовете да си помислят на политическо равнище. Правим го, мислим по политическите аспекти. Трябва някакси структурите да работят по-добре заедно. И защо трябва да има чак толкова много организации? Аз е, не мога да обясня на никой е, ръководител на предприятие в Европа, защо един бизнес център в Китай, в Индия или в е, Тайланд е, трябва да се обръщат предприятията директно към центровете в чужбина, пък няма достатъчно контактни точки в собствената им страна. Това беше, което исках да кажа в общини. Благодаря. Благодаря и сега думата има господин Спада. Ми, трябва да ви кажа, че всичко това беше много интересно, особено тази част, която касаеше въпроса за намаляване на бюрократичната тежест. Това е много важно нещо за малките и средни предприятия, защото намаляването на бюрокрацията, предвид е, особената структура на малките и средни предприятия, малкото хора, които работят в тези предприятия, се занимават с основната дейност. Така че е, административната тежест за тях е изключително мъчително. Трябва да се прави много съществено разграничаване е, по отношение на помощите, помощите, които касаят продукцията, е, не върват в е, добрата посока за създаване на повече растеж. Става дума просто да се засили потреблението. За сметка на това пък е в регионите, за да се увеличи производителността и конкурентоспособността на предприятията и по-специално на тези, които работят в международен мащаб, които инвестират в научно-изследователска и развойна дейност, тези помощи там за тези предприятия са основни. И пак се връщам на тази идея за зони освободени от облагане, данъчно облагане. Това нещо все повече го установяваме, че съществува в новите държави, новите економики. От друга страна става дума за високите разходи и цени на енергията и така че тези всички помощи, които да намалят тези разходи, да позволят на предприятията да бъдат по-конкурентно способни, съставляват един основен елемент в нашите учения. По отношение на... Бих искал да ви дам един пример. Страните от Азия, например, аз се опитвам да работя по някои проекти, където е, бяхме определили известен брой региони. В тези региони, за да може да установим предприятия, е, които, за които е интересна и заетостта и цените, всичко това беше хванат от една система на поощрения, които бяха много интересни и така трябва да работим и тук. Що се отнася до размера на предприятията, мисля, че е много важно да се работи по растежа, защото растежът трябва да позволи да се развие производствената система, не само да се създават е, работни места, а и трябва да се създава и е, богатство, както се казва. И всичко това нещо се работи на базата на аварите на предприятията, които дават перспективи за добро развитие. И сега господин Хендрикс казва председателка. Um, Благодаря, госпожо председател. Бих искала да се изкажа по две неща. Първо европейската мрежа и показаното от госпожа Стоя относно качественото и количествено оценка на европейските мрежи. Днес е, чухме много призиви за добре функциониращи европейски мрежи, добре функциониращи представителства и наистина в някои държави членки тези е, мрежи функционират добре. Но според това, което според нашата информацията, с която разполагаме, в много страни членки обаче това а, е, не е така. Не става дума за самото управление на европейските мрежи и а че днес структурата на Европейската мрежа не отчита различията между различните предприятия, бизнес организации и потребление. Защото в крайна сметка организациите на предприятията са много различни в отделните държави членки и те не могат да бъдат сравними с други. защото освен организации на производителите и на предприятията имаме и публични организации, които членуват в европейските мрежи, така че някои от техни, от операторите са примерно в Министерство и така те нямат пряк контакт с бизнеса. И затова смятам, че е, а, организациите на, на, производи, на предприятия трябва да бъдат онези, които да а, поддържат контакта, защото те познават най-добре функционирането на отделните оператори. А, госпожа Форд спомена по-доброто е, по-добрите правила, създаването на по-добри правила и възможността човек да участва или да не участва или да прилага или да не прилага известни регламенти. Ние не, ние не смятаме, че Европа е една а, структура, в която може а, е, да се участва по желание. А, а напротив, ние смятаме, че ев, ев, Европа а, е, е създадена за да се прилагат всички правилата за всички, да се подобрат е, условията за работа на малките и средни предприятия, каквито и да са те, където и да са те. Така че. Е, до, до, до, до, известна степен позицията на Европейската комисия е такава спрямо изключването от необходимостта за прилагане на дадено законодателство за малките и микропредприятия. Но аз не смятам, че проблема не е в това и не това е решението, а факта, че европейското законодателство не е изработено е, и за малките и средни предприятия и не отчита всъщност техните е, специфики. Е, подобрението може да дойде от подобен подход. Следващия. По повечето, от, е, повечето европейски е, от европейските предприятия смятат, че законодателството е прекалено сложно, че правилата са е, прекалено сложни и понякога дори държавите членки е, преувеличават тази сложност по чисто политически причини и за да излечат политически дивиденди. Аз А, споменах някои примери. А, за а, използване на европейски, освояване на европейски средства за реализиране на а, някои а, проекти и неосвояването на съответните средства, които пък после трябва да, да доведат и да, до връщане на парите. Така че това според мен е една, един бюрократичен подход, който а, е просто неразумен и абсурден. И за това правилата трябва да бъдат а, а, разчетени а, и адаптирани към различните равнища на а, власти. Не може а, едни общоевропейски правила да бъдат прилагани в, а, при а, управлението на средства от общински власти или местни, на вла... местни органи на властта. още веднъж трябва да се отчитат спецификите на малките и членни предприятия преди да се създават съответните правила и да има и е, инструменти, които да обясняват необходимостта и същността на европейското законодателство. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да споделя с вас няколко коментара във връзка с дискусията за намаляване на административното бреме. Тази дискусия имаше или много песимистични, или много оптимистични възгледи. Или се казваше, че можем да възприемем стандартната процедура за изключване на малките и средни предприятия – а по мое мнение, основният въпрос е да установим дали европейското законодателство трябва да се прилага към малките и средни предприятия или не. Ние в Бизнес Europe схващаме това като погрешно схващане на предложението на комисията. Ако прочетете внимателно предложението на комисията, ще видите какво точно се предлага. Там се предлага не стандартната процедура по изключване, а стандарт общия метод на оценка на въздействието. Идеята е да се отбележи напредък и да се спре използването на системата, по смисъла на която не се правеше добра оценка на въздействието. Идеята е малките и средните предприятия и микропредприятията също да участват. Идеята на предложението на комисията от ноември 2011 година беше да се определи, да се реши, че законодателството, което се предлага за малките и средни предприятия, е поносимо за тях. Ние приветстваме тази идея. Защото и вие упоменахте значението от насърчаването на самонайтите лица. Считаме, че с оглед на настоящата световна ситуация, не трябва да се говори за гаражни магазинчета, като тези, които има в САЩ. Такива има и в Европа. има, извинете, става въпрос за научна и развойна дейност, разбира се. Та, десетина човека, които работят в някаква малка организация. Трябва да избегнем подобни ситуации. Не трябва да натоварваме тези хора с прекалено строга законодателна рамка. И ако законодателната рамка не е адаптирана, не е приспособена към малките и средни предприятия, то тогава трябва да предвидим по-лек режим за тях. Защото в противен случай няма да имаме напредък. Така че бих искал да внеса този нюанс. Внимателно прочетете предложението на комисията и ще видите, че със сигурност ще имаме стимули за иновации и предприемачество. Благодаря. Благодаря, господин Хартли. Само още един коментар. Показаното от господин Рюбк. Той каза, че 99 че един голям процент от европейските предприятия изнасят само в Европейския съюз. Аз мисля, че това не, не е малък а, процент, но а, при всички случаи Европейските предприятия ще спечелят много от упростяването на законодателството и на не на празно ние имаме офис в Мюнхен и предоставяме услуги за предприятията, които искат да изнасят в трети страни. Така че упростяването с цел намаляване административната тежест и е, по-лесното проникване на пазарите е най-добрата помощ, която можем да е, подсигурим на е, европейските е, предприятия е, с цел е, растеж и мисля, че това трябва да бъде и нашата политика за бъдеще. Благодаря. А сега представителя на Европейската комисия, след това господин Рубик отново. Е, благодаря, госпожо председател. Искам най-напред да благодаря за подкрепата, която беше изразена цяла сутрин от всички участници на предложенията на комисията в подкрепа на интернационализацията на малките и средни предприятия, което много добре се отразява в проекта за, е, проекта за доклад на колегата Любик. Като говорим за мрежата предприятия Европа, комисията изслуша всички забележки, които бяха направени тази сутрин. Ние си даваме сметка, че може да бъдат направени подобрения в управлението на мрежата. Ние работим по показатели, свързани с програмата Косме, която позволява да бъде позволена ефикасността на партньорите в мрежата, но нещата трябва да се гледат в перспектива. Партньорите на мрежата се избират при такива търгове, ще има нови, които ще се организират следващата година за следващите 7 години. И разбира се, най-добрите партньори ще бъдат добре дошли. Успеха на мрежата, която е в преконтакт с малките и средни предприятия, зависи основно от волята на организациите, които, приемащите организации, които искат да осигурят по-добра прозрачност на европейско равнище и да позволят на предприятията да използват възможностите на единия пазар. Трябва да припомним, струва ми се, че крайната оценка на програмата потвърди, най-общо казано, че мрежата предприятия Европа дава великолепни резултати. Тази оценка е и количествена и качествена и показва високото равнище на удовлетвореност на потребителите от малките и средни предприятия, които ползват тази мрежа. Също количествено измерение, количествената оценка доказва, че през петте години, които изтекоха отражението на тази мрежа върху оборота на малките и средни предприятия, които са се възползвали от услугите на мрежата, е повече от 450 милиона евро. Това е едно немалко е, това е едно сериозно, един сериозен успех. И мрежата също позволи е, изграждането на инструменти, които улесняват е, участието на предприятията в вземането на решение на европейско равнище. Това са SME Feedback, това са тези инструменти, които позволяват на предприемачите да довеждат до знанието на комисията различните затруднения пред услугите и изобщо в европейския пазар. И по този начин комисията има възможност да провери целесообразността и ефикасността, потенциалната ефикасност на нормативната уредба, която тя предлага, ефикасността на политиката, на методите и така нататък, които са предназначени за малките страни предприятия. Благодаря ви! Благодаря и сега думата е на господин Рубик. Благодаря, благодаря. Госпожо председател, че ми давате думата. Искам да благодаря на всички, които участваха в този дебат. Беше много важно за нас всички да определим отново тези проблеми, да търсим решения или поне някакви начални решения. Мисля, че една дискусия винаги е полезна, защото всеки споделя своя опит и това е много интересно за нас. Мисля, че това, което е решаващо, че в Европа е, имаме нужда повече от продукти от, и от услуги, които се купуват от потребителите от целия свят. Мисля, че това трябва да е основният подход. Трябва да видим как да го направим, как да продаваме нашите продукти и услуги в всички страни. А пък, може би, е, няколкото милиарда, които в момента се предвиждат, които може би не са достатъчни, Може да разгледаме тази цифра, но може пък да видим и да има и съвместно финансиране на национално равнище, освен тези европейски инструменти. Държавата не трябва само да се възползва от приходите, т.е. данъците върху предприятията, но трябва да също да участва и в риска. Тъй, че може да се предвиди 30% да речем от данъците, корпоративните данъци да бъдат използвани като гаранции, като 30% от прибраните данъци от, дан... от държавата благодарение на корпоративния данък да се използват като гаранции. Това ще бъде един изключително важен инструмент, за да се улесни по, по отпускането на кредити, инвестициите е, в предприятията. И накрая искам да кажа също, че Хората навсякъде по света искат да печелят повече, да разполагат с повече средства, с повече пари. Този, който работи, който се обучава, трябва да има тази възможност. Да има все пак те пари в джоба си. Благодаря. Благодаря, Рубик. Господин Кройцман. Благодаря, благодаря за всички тези многобройни предложения. Има известен брой неща, към които трябва да се стремим. Трябва да се опитаме да установим много ясни граници между програмите Хоризонт 2020 и програмата Козме, за, за да може да отворим различните чекмеджета за предприятията и по-добре да съветваме тези, които е, искат да ползват тази програма. Нещата трябва да бъдат колкото може по-прости. Трябва също така за програмата Косме да тя да бъде опростена по отношение на съответните съобщения и комуникация. Сега дали ще успеем да решим всичките проблеми, дали ще намерим някакви точни дефиниции за тези предприятия, дали ще използваме вече такива, които съществуват. Всичко е възможно. Но трябва да покажем и ясно на предприятията какви са възможностите за тях по отношение на субсидиите. И това трябва да бъде много точно, много конкретно. Трябва да поставим и ударението върху въпроса за прехвърлянето, купуването, поемането на предприятията в е, средните класи не винаги е много лесно това нещо да стане в рамките на, на, една, на едно семейство, едно семейно предприятие. Затова трябва да се отпускат кредити, които да позволят предприятията да продължат да съществуват. Трябва да намерим нови, нови идеи, нови подходи, за да се запази работните места. И още веднъж благодаря за всички предложения, които бяха направени тази сутрин. Съвсем очевидно за нас е, че програмата Козме трябва да бъде структурирана колкото може по-прост начин, с по-малко бюрокрация, за да може предприятията, които желаят да участват в тази програма, да имат наистина възможност да бъдат участници в тази програма Косме. Благодаря. Чудесно! От името на цялата комисия искам да благодаря на всички колеги, които взеха думата, всички, които се изказаха, които направиха интересни предложения. Благодаря и на господата Рюбик и Кройцман, които следят от по-близо това досие. Приключихме с тази част от нашето събрание. След няколко минути ще бъдем посетени от е, комисара Оттингер. И казаха ми, че всеки момент ще дойде, може би до 3-4 минути. Благодаря. Bene. Cominciamo. Така, нека да започнем нашата работа, колкото се може по-бързо, защото разполагаме с по-малко 30 минути. А дневният ни ред е много натоварен. Така че първо бих искала да благодаря на комисара, комисара Отингър за това, че е сред нас днес тук. Казах, че разполагаме с 40 минути общо и давам думата на комисар Атингер, за да ни представи в рамките на 10 минути програмата, а след това ще работиме и ще има въпроси и отговори. Благодаря, че ме поканихте на този умен на мнение. Какви са приоритетите на комисията в областта на енергетиката и енергийната политика и докъде сме стигали, стигнали с приемането на законодателството? Какви са приоритетите за 2012 и 2013 година? Нека първо се спра на проектите и по които работиме. Продължават тристранните разговори е, по енергийната ефективност, европейските директиви както и относно нашата международна енергийна политика в кавички. Благодаря на представителите на парламента и на докладчиците от парламента за активното участие в тристранните разговори и предполагам, че решения ще бъдат взети в следващите седмици. Що се отнася до международните споразумения, е, струва ми се, че парламента би трябвало да упражни допълнителен е, натиск е, за въвеждане на обвързващи мерки, защото колкото по-единен е гласът на Европа в областта на енергетиката, толкова по- добри ще бъдат резултатите. единния, единния, единния глас, единното, единната позиция са от огромно значение. Знаете, че в момента а, а, тук са представители на Азербайджан за а, водене на преговори относно Транскаспийският нефтопровод. За това наистина нашата, нашата единност, нашата позиция трябва да е, да е силна. По втория проект мерките трябва да бъдат а, е, обвързващи и нашата обща цел е да а, е, убедиме съвета, тъй като а, е, предложенията на съвета не са на висотата на тези 20%, които ние изискваме. А, пред, датското председателство подкрепя тази този подход и се надяваме, че ще постигнем резултати до края на юни. Обсъдихме също така офшорните платформи и сигурността на петролните и нефтени съоръжения. По принцип има едино, едино, единомислие, но повечето държави членки пред, предпочитат директива, а не правилник, за да могат да имат повече е, свобода на действие. Решение трябва да се вземе по време на второто 6 месечие. Подготвяме също така три становища. Първо, становището по вътрешната, вътрешния пазар. Второ, е, насърчаване използването на възобновяемите енергии, използването на електричеството и електрическия транспорт и третото становище по Технологите за улавяне на въглероден диоксид. Ние смятаме, че тези технологии са от огромно значение, но в Норвегия започва приложение на програми и проекти. Но струва ми се, че въпреки многото отпуснати средства, тези технологии не функционират достатъчно добре и не са достатъчно напреднали насър... насърчението не е толкова голямо, сумите не са толкова значими, в много държави няма законодателство, т.е. все още не е транспонирано европейското законодателство и аз съм готов да отговоря на вашите въпроси по тези проблеми. Необходимо е също допълнително време за провеждане на стрес тестове. Получихме доклада Хенсек. Доклада наистина е от огромно значение, много съдържателен, но трябва да бъде и допълнен. И по по-специално доколко са сигурни нашите централи, ако при е, отчитане на външни фактори, като например самолетна катастрофа или нещо подобно. И тогава ще разполагаме с достатъчно информация, за да можем да предложим някакво е, европейско е, законодателство. Трябва също така да се разработи една по-подробна пътна карта и да решиме дали трябва да имаме е, по-строги обвързващи цели, освен на целите 20-20-20, т.е. трябва ли да имаме по-амбициозни цели относно емисиите, възобновяемите е, енергии, енергийни източници и развитието на биоразнообразието и е, как да адаптираме към тези цели е, развитието на технологиите за е, улавяне на е, въглеродният е, двуокис. Е, е, по въпросите свързани с въглеродното изтичане в кавички. Как, по какъв начин можем да предотвратиме преместването на производства? Какво трябва да направят държавите членки, за да подпомогнат националните си предприятия и да им създадат по-добри условия за работа? Също така работа по бюджета. Знаете, че през втория семестър ще работиме за европейската инфраструктура, European Facility. Разполагаме с достатъчно средства. Един милиард и половина ще бъдат насочени към изграждането на електро и енергийни инфраструктури. Аз ви призовавам да упражнявате натиска над вашите правителства с цел изпълнението на тези програми. Европейската инфраструктура е от огромно значение, защото ще спести средства ето, например, в Северно море, Дан, Дания, Белгия, Холандия, Франция а, и другите държ, държави около Северно а, море се съгласат, ще създадеме един а, огромен а, парк на вятърни турбини офшор и това ще струва много по-ефтино, отколкото ако а, всяка страна финансира а, отделно свой проект. Има и още един а, общоевропейски проект, който може да се впише в този подход на изток в Средиземноморския басейн, страни като из Израел, Ливан, Турция, Гърция правят, извършват сондажи. Целта е да се установи дали има залежи на газ в тази част. Ако е, има подобни залежи, ще трябва да се изгради газопровод към Западна Европа и нефтопровод, съответно. Ние, ние смятаме, че това може да, да се запише в нашите приори, приоритети за близките, близката година и следващата следващата 7, годишна, 7 годишен период. Второ, енергийните мрежи и, енергийни, и интелигентните енергийни мрежи. Ние трябва да изгработиме мрежи и модели, които в утрешния град да позволят оптимизиране на, на транспорта, на предвижването, като а, из, а, изследванията се финансират не, в европейски мащаб и се изработи модел, който след това може да бъде предоставен на други желаящи. Аз съм готов да отговоря на вашите въпроси или на други въпроси. Не споменах всички точки, макар и да смятам, че всички политики са еднакво важни. Благодаря, господин Етигер. Госпожа Дел Кастио. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин комисар, за това, че сте отново сред нас в рамките на структурирания диалог. Вие ни представихте общата картина на темите и преговорите. Но тъй като разполагаме с достатъчно време, бих искала да ви задам въпрос, който се отнася до последната част от вашето изказване. Предложението на комисията Connecting Europe Facilities се вижда, че развитието на енергийната инфраструктура трябва да се извършва едновременно с развитието на телекомуникационната такава. Синергията на тези два вида инфраструктури е необходима. И се питам дали комисията възнамерява да излезе с законодателно предложение, така, щото да разполагаме с основна правна рамка по въпроса във връзка с така наречената интелигентна мрежа. Госпожа Херцог. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисаря за това, че е сред нас. А, мисля, че тези срещи, както официални, така и неофициални, са много важни. Нашето сътрудничество е много по-добро от това, което се надявахме в началото. Както и вие спомения, споменахте, така и ние сме доволни, че директивата за енергийната ефективност може да бъде приключена на първо четене, така че очакваме успешен тристранен диалог, който да ни позволи да приключим с този законодателен акт. Докладчика Томпсън и датското председателство желая да се стигне до такова приемане, така че наистина се надяваме, че на пръв прочит ще я приемем. Така че по този начин няма да губим повече време, а ще разполагаме с законодателен инструмент в областта на енергийната ефективност. Съгласна съм в това отношение с вас. Аз се надявам, че днес след обяд ще може да гласуваме единодушно, заедно с докладчика в Сянка, относно темата, по която съм докладчик. Да, бихме искали да се упражни натиск върху държавите членки, защото считам, че те трябва да разберат, че солидарността е ключовата дума в областта на енергийната политика. Ето защо приветстваме всички дейности на държавите членки, които могат да позволят да напреднем в правилната посока. Разбира се, очакваме предложението през есента Междувременно обаче трябва да призная, че сме а, малко разочаровани от това, че стрес теста няма да може да приключи до юни, както ни бе обещано. Надявахме се да се приключи с стрес тестовете възможно най-рано. Но сме наясно, че безопасността трябва да бъде на първо място, така че се надявам през септември да имаме доклад от комисията в това отношение. Това решение е по-добре, по-добро, отколкото да получим доклад през юни, когато стрес тестовете все още не са приключили. Бих искала да подчертая и следното. Някои от решенията а, на държавите членки са последствия от решението за участие на в международните а, споразумения и бяха взети решения, които могат да подкопаят ядрената безопасност. Извинявам се, но искам да приключа с изказването си по още две теми. А, така че тук отиваме отвъд а, Connecting Europe Facility и наистина бихме искали да имаме ясен план, защото считаме, че научната и развойна дейност и енергетиката също трябва да бъдат включени което може би не е вашата гледна точка. Аз наистина се надявам, че ще имате ползотворен диалог с Азербайджан и съжалявам, че ви решихте, че това не е така, но по мое мнение е важно Европа да постигне успех в това отношение. Благодаря. Grazie, mi scuso di essere insistente, ma abbiamo dei tempi veramente... Благодаря, извинявам се, че настоях, но наистина не разполагаме с достатъчно време. Моля ви, не надвишавайте две минути във вашите изказвания, защото няма да можем да чуем всички. Госпожа Хол сега. Благодаря, госпожа, благодаря господин комисар. Благодаря, господин комисар, за това, че Наблегнахте нова, това, че стрес-тестовете трябва да бъдат много подробни, много точни, преди да се предприемат крачки за приемане на европейско законодателство. Но преди това смятам, че трябва... Ние, чак... Ние чакаме предложение от комисията в продължение на а, две години и доколкото разбираме, нещата неща а, не са напреднали достатъчно. Можете ли да ни кажете нещо за, за графика? А, в момента Комисията смята да излезе с регламент относно сигурността на офшорните съоръжения. Доколкото разбираме, съвета предпочита това да бъде ем, регламент, а не директива. Можете ли да кажете малко повече по този по тази тема. Госпожа Хармс. Искам да ви благодаря за това, че може да разгледаме тези актуални проекти и вашия това, което ме интересува е какви са допълнителните посещения, които трябва да бъдат предвидени за ядрените централи. Е, вие говорихте също и за отраженията навън и не знае по какъв начин това нещо може да бъде направено конкретно. За какво става дума по време на тези посещения, какво допълнително ще се разгледа и дали за есента вие ще имате някакво споразумение по, за преразглеждане на директивата по сигурността и дали държавите членки вече изказаха готовност Европа да се ангажира е, общо и по, по сериозен начин по отношение на критериите за сигурност. Вие говорихте с стрес-тестовете и в е, светлината на опит, горчивия опит в Окушима, е, как се анализира изявленията на, на японците и след една година вече как инсталациите и съответните установки в Япония са под контрол. Експерти, които бяха в Япония, казват, че нищо не е под контрол, че топлината, температурата всъщност в руините на централата се покачва. Хората живеят в района са подложени на все по-силна радиоактивност, лъчение и искам да знаят в контекста на тези е, съвещание на експертите, това, този сценарий на злополуката с Фукушима, дали е предмет на разговори, на разглеждане, нещо, което, не дай Боже, може да се случи в Европа. Казаха, че има един реактор, който се, се срива в някои случаи, а пък има и сценария на Чернобил, нещо различно от това, което се случи в Фукушима. И дали тези катастрофи е, все пак е, може да ни помогнат за подготвим е, такива как, мерки за да с такива ситуации. Госпожо комисар, Господин комисар, позволете да се извиня за това, че дойдох толкова късно, но присъствах на друго заседание на парламентарна комисия. Интересно би ми било да чуя вашия отговор относно офшорното сундиране за газ и петрол в Средиземноморието, както и вашия отговор за енергийните доставки в Европа. Бихме искали да получим нова информация в това. Считам, че най-ефективният начин за сондиране на газ и петрол – е да се мине през Северен Кипър и Турция. Но тук имаме много правни проблеми. Така че ще съм ви благодарен, ако кажете нещо повече в това отношение и да ни уверите, че е, част от вашите приоритети ще бъде да получим тези ресурси и че комисията ще направи необходимото, за да може дипломатическите проблеми с Турция да не попречат на получаването на тези ресурси. Благодаря. Grazie Sosa Wagner. Gracias, señora presidenta. Yo también quiero agradecer al señor комисарио Етингер. Вагнер, господин Вагнер. Аз искам да благодаря също на комисаря Отингер. Той е винаги готов да дойде в парламента да осветли някои въпроси. Но искам една забележка да направя. Има една полемика в Европа относно економиите, които се правят и растежа. И това са, казват, че това са те неща, които си противоречат. Господин комисар, има преди няколко дни, чето в испанската преса, това е един, една статия, която е, сигурно е публикувана и не? Е, един, една статия, която вие самия бяхте написал, в който казвате, в която статия казвате, вие разказвате европейската е, с европейския градеж, като се запозва с подхода, като говорите за подхода към енергията и така нататък. И вие заедно с е, министър на енергетиката, който също участва в тази статия, го правите е, вярно е, че идвате тук да ни уведомите в парламента, но, но трябва да го направите, да уведомите също и гражданите, чрез медиите, които съществуват, може би да се възползвате от това по по-адекватен начин. Да говорите, може би, по по-ясен начин, за да, да, да, да, да стигне вашето послание до ушите на, на гражданите. Благодаря след координаторите. Е, господин Кройцман. Благодаря, госпожо председател. Вие говорихте за подкрепата на колегите по време на трилога, за да може комисията да има повече информация. Ние ви подкрепяме напълно, защото смятате, че ако искате да развивате една европейска енергийна политика, трябва да знаете какво става в Европа, за какво приличат <clears throat> какви са проблемите и така нататък. Но въпросът ми е как вие виждате нещата, когато се говори за добив на енергия от ветровете. Вие говорите връзката юг-север. Какво а може ли все пак да има такъв, такава ос изток-запад? Има много нови енергии, от друга страна са ядрените централи. Може би всичко това трябва да се свърже в една мрежа, за да има по-голяма сигурност. Това е един класически проект в Европа, но държавите членки трябва да участват. Това е така. Но смятате ли, че може да се действа по такъв начин, че да се създадат мостове, да се прави економия на много пари, ако всичко се вижда по-глобално, а не толкова е, национално равнище. Освен това видях и пътния лист за 2050 година и видях, че демографското развитие съобразно различните сценарии това развитие не се говори изобщо за него. Ако в Германия се говори за 80 до 60 милиона, в Европа може би ще има някаква възможност да се прави економия, да си изхвърля по-малко въглероден двуокис. Е, може би по този начин да се постигнат е, целите, като се засилва и енергийната сигурност. И има още един въпрос също. Говори се за газ и така нататък. Добре, добре, няма. Това ще говорим друг път. Ще имаме възможност да говорим и в друг момент. Благодаря, е, господин Олен. Е, господин комисар, благодаря, че дойдохте днес при нас. Благодаря за тези стрес тестове. Това беше направено по сигурен начин, да има много добри резултати. Говорихте също и за търговията с емисии и е, възможно е комисията да промени условията за издаване на сертификати за емисии. Говорихте за промени на цените. Дали в рамките на комисията имате намерение да участвате по-активно в тази система? И второ нещо, последствията от тези сертификати за емисии, това нещо го виждаме в Германия, първото предприятие за, беше закрито, защото разходите беха много големи и е, всъщност какво може да очакваме от страна на комисията? Дали е, как ще се решава въпроса с помощите. Мисля, че в Европа нещата са много сложни. Говори се за инсталации на предприятия, които са застрашени и дори някои промишлени предприятия, които вече са добре установени. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за подробната информация, която ни предоставите. В Connecting Europe е много важно да има много добро сътрудничество между различните европейски институции. Същевременно обаче все още сме в криза, не разполагаме с достатъчно ресурси, а става ясно, че някои от ресурсите са били използвани за чисто политически цели. Вие споменахте са финансиране от порядъка на милиард и половина евро, т.е. частният сектор също ще трябва да даде своя дан. Но нека не забравяме, че капитала не, не признава граници И той би могъл да бъде използван до голяма степен за упражняване на политическо влияние. Не смятате ли, че е опасно частният сектор да създаде свои паралелни енергийни мрежи в Европа? Следващият оратор. Благодаря за това, че а, дойдохте тук да разговаряте с нас. Радвам се, че за вас Европейският парламент е, е партньор в а, преговорите и предварителните обсъждания, както и в а, диалога с а, държавите членки. Вие знаете, че ние сме ваши съюзници, особено, що се отнася до енергийните цели. Бих искала да знам кога ще бъде публикуван доклада относно целите и какво ще бъде неговото съдържание. Дали в него ще бъдат посочени тези, които не спазват правилата и ще бъдат поименно а, посочени или просто ще се направи един анализ на положението в Европа. Колкото до а, Connecting Europe, този проблем беше обсъден и във Варшава, но ние се е, ние сме загрижени от това дали средствата за е, постигане на кохезионните цели, за сближаването, за държавите, които имат е, необходимост, но нужда няма да бъдат намалени. Господин комисар, имате 5 минути, за да отговорите на въпросите, които ви бяха зададени. Ich bin von den Programmen Connecting Europe Facility überzeugt. Ich glaube, dass die Благодаря. Аз съм убеден в ползата на програмата Connecting Europe. Считам, че тя е полезна, защото тя се отнася до информационните технологии, до транспорта и, по мое мнение, тези сектори имат нужда от европейски средства, за да се реализират европейските цели. Без тази европейска рамка не биха могли да функционират националните проекти и не бихме могли да направим много в трансграничната област – да, в регионалните програми също имаме битка с съвета, но основният момент е следният. Ще получим ли увеличен бюджет? Защото правомощията на Европа бяха засилени с Лисабонския договор. Или пък ще имаме намален бюджет, тъй като някои държави членки желаят да дават само 0,8% от брутния си вътрешен продукт като а, вноска, докато други държави членки предпочитат да дават а, към процент и нещо. А, тоест, трябва да направим така, че да нямаме намаление на бюджета, а напротив увеличение. В този ред на мисли е необходимо да инвестираме в научната и развойна дейност, както и в иновациите, които са важни, за да има растеж на европейско ниво. През октомври ще видим дали са правилно транспонирани законодателните актове в областта на вътрешния пазар. Това е необходимо, за да имаме добро функциониране на вътрешния пазар и за да имаме справедлива правна рамка. Необходимо е също така да помислим върху дейностите, които трябва да предприемем, за да имаме функциониращ вътрешен пазар и равно третиране на всички потребители и предприятия. През октомври ще представим доклада на Европейския парламент. Сега по въпроса за това, кой трябва да притежава енергийните мрежи. За електроенергията ще имаме от 150 милиарда евро от 150 милиарда евро ще а, минем на по-голяма цифра. Но това може да бъде получено само чрез частни инвестиции, за което са ни необходими ясни правила за вътрешния пазар. Така че ако нашия вътрешен пакет, пакета за вътрешния пазар даде необходимите резултати и ако националните регулатори си свършат работата, то със сигурност ще имаме и частни инвестиции. Ако частните инвести фактори решат да спазват правилата, които се прилагат към тях, то тогава ще имаме и добър резултат. Говорим, разбира се, за правилата в областта на транспорта, на електроенергията и на информационните технологии. Какви са прогнозите за енергийно потребление? Вие описахте ам, намаляващия брой жители в Европейския съюз, нещо, което не можем да забравяме, когато разглеждаме тази тема. Следващите няколко седмици съм сигурен, че много ще се споменава думата растеж. Колкото повече говорим за растеж, толкова повече навлизаме в рецесия, защото растежът не е на лице в Европа. Така че, може би, в следващите няколко месеци няма да имаме възможност да отбележим растеж. Нашите общества и економики ще трябва да продължат да изпълняват възложените им задачи дори и при отсъствието на растеж. Считам, че въпросът за бюджетното консолидиране на пазара на заетостта, както и бъдещите инвестиции в областта на образованието и на инфраструктурите, трябва да се реализира. Полша може да успее да постигне целите, но някои други държави, които а, няма толкова добре функциониращи економики, може да не постигнат резултата. Няма да можем да решим проблема с оглед на растежа, който отбелязвахме през последните няколко години – Имаме към 600 милиарда нов дълг, който се натрупа и ако продължаваме да задлъжняваме, това означава, че ще продължим да бъдем в рецесия. Ще имаме отрицателен растеж, защото до този момент економическия растеж се финансираше благодарение на тези 600 милиарда. Инвеститорите, без значение дали става въпрос за американците, за китайците или за арабските шейхове, те няма да продължават да ни дават пари. Китай финансира Унгария, но това не може да продължава до безкрай. защото в противен случай а, Унгария а, се поставя в ръцете на Китай. А, Украина е в същото положение. Китай има нужда от Украина. Много често Има държавни помощи в тези държави и се нарушават и правата на човека, нещо, което съвсем не може да ни убеди в правотата на тези държави. Говорихме също така и за алуминия. В Германия цената на електроенергията е много скъпа. Точка. 40% от разходите по производството на алуминий са енергийни разходи, което означава, че печалбите намаляват. И в крайна сметка не може да се стигне до печалби. Всички държави трябва да помислят добре дали желаят да запазят индустриите, които а, са твърде енергоемки, което от своя страна означава, че а, имаме изпускане на много въглерод, или пък трябва да а, се помисли върху данъчното облагане на тези индустрии, като в Германия, например, където това данъчно облагане трябва да намалее, защото в противен случай нито стоманата, нито мета, нито алуминия, нито химичните е, елементи не биха могли да продължат да водят до растеж. Трябва да се вземе някакво решение в това отношение – Цената на тока е два пъти по-скъпа, отколкото в САЩ и много по-скъпа, отколкото във Франция. Цената на Гаста също е много по-висока от цената в САЩ. Вярно е, че Америка сама добива газ на 20% от цената, която ние трябва да платим на руснаците което разбира се от своя страна си има своето отражение. Има отражение върху околната среда. По въпроса за Кипър и Турция. Изключително интересен въпрос. Много ми се иска да ам, задълбочим в това отношение. Но считам, че може би залежите на газ в този регион могат да ни помогнат да се помирим. Това ще помогне да има помирение между Кипър и Гърция и Турция. Важно е да познаваме цената на тези залежи. Ако Кипър произвежда газ, и ако тази газ може да стигне до Европа, това означава, че ще имаме морски нефтопровод през Гърция, а сухоземния нефтопровод може да мине през Турция. Така че тук не става въпрос просто за енергийна политика, а за нещо много повече. И да, действително можем да използваме този въпрос, тъй като той ще е важен за всички източни средиземноморски държави ам, на въпрос, а, който беше зададен във връзка с Япония, бих искал да отговоря писменно. Ам, по мое мнение, в Фукушима все още са на лице много рискове, без значение дали има или не достатъчен контрол. Това, което е сигурно, е, че ам, положението там е изключително рисковано за здравето на хората. По въпроса за стрес тестовете – Най-важното за мен е да получа подробно становище и описателно становище, а не да взимам бързо решение. Становище относно последиците от разбиване на самолет върху ядрена централа в Европа. Благодаря на всички за изказаната подкрепа в областта на енергийната ефективност. Наистина се надявам, че ще стигнам до споразумение на първо четене. Наистина датското председателство много добре се справи в това отношение. По въпроса за интелигентните мрежи. Необходимо е да се въведат стандарти с европейските ам, асоциации по стандартизация, като Сенелек, например. И в този момент ще а, имаме със сигурност консенсус. Ще трябва трябва да приключа, защото нямаме повече време. Някои отправиха критики към комисията. Колегите от земеделието, например, отговарят за съвсем други теми. Ето защо аз и госпожа Хедегард наистина се борим за да защитим нашето предложение, което се надяваме да бъде одобрено в комисията до един месец и което ще ви представим с малко закъснение, но все пак изпълнихме мандата си. Благодаря. Господин комисар, извинявам се, че ви прекъсвам, казва председателката, но преводачите останаха с нас малко повече от предвиденото време, така че бих искала да им благодаря. Ще се видим отново тук в 15 часа, когато ще бъде тук и комисарът Таяни.